Um, Започваме и ще обява малка промяна в програмата. Днес след обед ще започнем в 3.15 с изслушване за положението в Колумбия след което ще говорим за перспективите за нов регламент за Европейския инструмент за човешки права. Това е програмата. Разместени са тези две точки от дневния ред. А сега, в началото, нека да погледнем набързо с какво се занимавахме на сесията в Страсбург. Приехме спешна резолюция за Боливия тя се отнася най-вече за задържането на европейските граждани Елот Туашо и Марио Тадич. И а, Призоваваме боливийските власти да проведат справедлив и независим процес по отношение на тези граждани. Също така искаме независимо разследване на а, смъртта на други европейски граждани, а, които а, починаха през 2009 година. А, искаме, изискваме от а, службата за външна дейност да продължава да следи случая и да поддържа връзка с боливийското правителство. Приехме резолюция и по отношение на работниците мигранти в Катар и тяхното положение. Описваме а, това положение, където наистина условията на труд са ужасяващи. Призоваваме големите спортни организации, като ФИФА, например, и призоваваме европейците, които са членове на ФИФА и които имат своите задължения също в това отношение. Призоваваме и фирмите, които често пъти са европейски фирми, да направят необходимото, защото работниците да имат поне достатъчно вода за пиене и да бъдат настанени прилично. Част от проблема, и то много съществена част, е че в Катар има а, система, според която работникът не може да влезе в Катара и така и да си намери работа, ако няма така нареченият спонсор. И ако има такъв, той е задължен само и единствено да работи за него. В пленарна зала проведохме много оживен дебат по този въпрос. НПЕ. е казаха, че няма да подкрепят резолюцията, ако не се изтегли, ако не се оттегли тази система на спонсори. Но проведохме един много широк дебат поради системата, която СОКа изисква. И дебатът наистина беше много оживен, но трябва да се върнем отново на тази система, наречена кафала. Аз вчера получих информация от Саудитска Арабия. Дори Саудитското правителство вече е премахнало тази система. И Мисля, че ние в парламента трябва добре да разберем нещата, да актуализираме информацията си. Имаме работна група в държавите от залива. Трябва да се направи произведат, да се проведат необходимите срещи, за да се а, премахне тази система. Приехме и резолюция по а, въпросите на Бангладеш от гледна точка на предстоящите избори. А, тревожени обстоятелството, че а, около 30 души в Бангладеш намериха смъртта си. А, беше организирана обща стачка от Ямата Ислами, от опозицията и имаше конфронтация по време на, при, на изборите. Призоваваме партиите да не бойкотират изборите, а на изборната комисия да организира следващите избори по един прозрачен напълно прозрачен начин. Също така искаме правителството на Бангладеш да даде възможност на организациите в защита на човешка права да работят при условия на прозрачност и да разследват случаите на нарушения. Приветстваме споразумението между МОД и правителството на Бангладеш за подобряване на условията на работа на работниците в производството на конфекция. През тази седмица на сесията в Страсбург се отпразнува и 25-та годишнина от наградата Сахаров беше много интересно да видим с какви, с какви въпроси се занимават дебатите в момента, примерно свобода на медиите, климата. Уай Джинг Сенг е китайския лауреат и Репортери без граница също така участваха. Имаше обсъждане на въпроса за участието на деца в конфликти. Беше интересно да чуем представителите на Судан, Ангола. Сега и президента на Източен Тимур, вече президент, не е само лауреат. Така че дебатът беше много богат и е, много оживен. Тази година наградата беше е, е, връчена на Малала Юсафсай и се надявам, надявам се, че вече планираме да използваме цялата година, като насочим вниманието върху правото на момичетата да получат образование. А други резултати в момента не се сещам. Ще споменем още веднъж тези теми и в разширеното заседание, но нека да кажа, дебата беше много успешен. А мрежата на носители на награди на наградата Сахаров направи някои предложения, примерно провеждане на срещи по-често и извън Брюксел и Страсбург. Други срещи, които проведохме, беше срещата с иранския посланник миналата седмица в рамките на конференцията която се проведе в Женева. Иранският посланник критикува нашето изслушване по въпроса на човешките права в Иран. Но в повечето случаи той говореше за муджахадините, а ние не сме споменавали изобщо муджахадините, дори в едно изречение. Но мисля, че Положителният резултат от това обсъждане беше освобождаването на някои политически затворници, но трябва да кажем, че и политическите затворници в началото на ноември започнаха гладна стачка и сега не знаем как стоят нещата с тях. На посланника препоръчах да поканят представител на ОНЕ в страната си, защото поне от иранска страна ми се струва, че за започва нещо като диалог по въпроса за човешките права с Европейския съюз. И в заседанието, решеното заседание на бюрото, ще трябва да поговорим какво е постигнато по отношение на Иран след Женева и то във всички сфери, включително и по отношение на санкциите. Така че ние също трябва да дадем своя принос и да се занимаем с въпроса за човешките права и проблемите, които все още съществуват. Проведох и среща с неправителствени организации, мрежата човешки права и демокрация. Като цяло Сътрудничеството ни с тях е много добро, но бихме искали диалога да бъде по-добре структуриран и да провеждаме поне по едно заседание на полугодие с разширения състав на бюрото. Също така имах заседание с Върховния комисар по човешки права, господин Халев. Разговаряхме за Тунис и решихме, че е много важно да се координират усилията на донорите и на всички други организации, които са активни в Тунис. Трябва да се създаде една работна група, за, която да бъде посветена на въпросите на свободата на словото. Това е наистина интересна работна група, която дава добри резултати на работата, в работата си и може би до края на мандата ще успеем отново да се занимаем с Тунис, за да видим докъде са стигнали нещата. А след това по отношение на работната група за инструмента за демокрация и човешки права ще говорим по-късно. толкова по отношение на моите съобщения. Съгласен съм с казаното от вас по отношение на Иран. Знаете, че въпросът за човешките права е основен момент в нашите обсъждания и познавам много хора, които с удоволствие ще се включат, ще участват като представителството, така че това искам да кажа по този въпрос. А по отношение на мрежата за човешки права, разширеното, заседанието на разширеното бюро се занимава с тези въпроси, но нещата са трудни. Ние приветстваме ентусиазма на председателя, но тези разширени заседания на бюрото едва ли водят до много добри резултати, така че аз приветствам провеждането на периодични заседания между организацията и цялата комисия, за да получим най-добри резултати. Благодаря. По отношение на Иран, тъй като вчера в АФЕТ беше взето решение да се проведе заседание по за да обсъждаме новата стратегия по отношение на Иран. Най-вероятно заседанието ще се проведе в началото на следващата година. Господин Свобода също ще докладва. Има и решение на конференцията на председателството за една делегация на Европейския парламент в Иран, която ще посети страната през декември. Така че надявам се, че ще можем да получим обратна информация тук и да обсъдим и този въпрос. И така, стигаме до първата точка от дневния ред. Размяна на мнения с госпожа Зайна Бангура, специален представител на генералния секретар на ОНЕ по въпросите на сексуалното насилие при конфликти. Добре дошла. Колеги, които присъстваха на Генералната асамблея на ООН. Знае, че се срещнаха с вас и разговор беше толкова интересен, че те помолиха да намерим време в а, нашия дневен ред, за да включим и среща с вас. И наистина успяхме. Нашия Нашата комисия по човешки права се занимава, разбира се, с обсъждания на най-различни въпроси, но и с положението в отделните държави. Занимаваме се с страните, в които има война и в които конфликтите продължават след приключване на военните действия, особено е, насилие по отношение на жените, включително и сексуалното такова. Миналата година изпратихме делегация в източната част на Демократична република Конго, но по съображение за сигурност така и тази делегация не можа да замине но ние бяхме излучили такава. А, както зная, сега има мисия на ОНЕ и ще бъде интересно да чуем от вас как вие виждате развитието на тази страна. Същото може да се каже и по отношение на Мали, Сомалия, Гвинея. Обсъждали сме тези страни, а както знаете, чуваме все по-тревожни неща и за Сирия. А и по конкретния въпрос има комисия по санкциите към ОНЕ и ще бъде интересно да чуем дали сексуалното насилие е категория, която е, е основание да се започнат санкции. Според нас в нашите разисквания, има мнение, че има смисъл, други смятат, че не, това не е достатъчна причина. Така че бихме искали да чуем и вашето становище. А като парламентаристи ние също така бихме а, искали да чуем от вас как да работят делегациите на място в момента е, ние имаме е, обсъждане, проследяване, проследяваме е, как стоят нещата с човешките права. Като политици ние успяваме да го правим, но би било интересно да имаме фокусна точка за събиране на такива мнения и да чуем вашето мнение. Да чуем дали можем да получим подкрепа за европейските делегации от вас или да сътрудничате, когато пътувате заедно. Заповядайте. Мадам Чия, members of the... Благодаря много, госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по правата на човека. Благодаря ви много, госпожо председател, за поканата. За мен е, е чест и привилегия да работя днес с вашата комисия, защото ние смятаме, че сексуалното насилие при конфликти е едно от най-тежките нарушения на правата на жените по целия свят. Сексуалното насилие при конфликти е едно от най-старите престъпления на човечеството течение на годините обаче се мълчеше по този а, е, е, проблем. А, е, доклада на съвета за а, сигурност 1325 доведе до създаването на службата, която оглавявам а, аз. Създаването на тази служба почива на разбирането, че жените са много по-засегнати при конфликти, много повече от мъжете. Резолюция 1820 е резолюция, с която съвета за сигурност признава, че сексуалното насилие при конфликти е, е е, въпрос, който засяга международната сигурност и правата на човека. Приемайки тази резолю... Е, резолюция, съвета за сигурност е, поставя сексуалното насилие в фокуса на своята работа по сигурността. И също отговоря на вашия въпрос за комитета по санкциите. На заседанията на този комитет се дискутират нарушенията на свързани с сексуалното насилие при конфликти, През в края на 2009 година съвета за сигурност прие резолюция 1888. Това е резолюцията, с която беше създадена моята служба. Генералният секретар определи върховен секретар който трябваше да ръководи е, дейността по борбата с сексуалното насилие при е, конфликти. Тоест, това е човека, който ръководи и координира усилията на ООН, както и световната работа за борба с сексуалното насилие при конфликти. Освен това, беше създаден и е, екип, който работи по темата. Този екип от е, експерти подкрепя работата на националните правителства, подпомага изграждането на капацитета за справяне с сексуалното насилие. И трето, бяха създадени е, служби, в които жени предлагат консултации. Целта на всичко това е да се наблюдава смазването на човешките права, да се дават консултации по тези въпроси и да се анализира положението с равенството между половете. Резолюцията 1888 ми дава право да преговарям с страните и да изисквам от тях да се ангажират. Развивайки службата, а моята сътрудничка от Европейския съюз постави важни приоритети, които да доведат до сексуалното насилие при конфликти. Първият приоритет е прекратяване на безнаказанността. Тоест, хората, извършили тези престъпления, трябва да бъдат наказани. Това е един много важен аспект. Безнаказанността също най борбата се води на две равнища. Първо, чрез добро сътрудничество с ICC, Така че сексуалното насилие е е, е основно поле на разследване на Международния наказателен е, съд. Е, тези разследвания са много важни, за да могат да бъдат наказани извършителите на подобни а, а, престъпления. А, втория основен а, приоритет е а, Работата с жените, тъй като тези престъпления засягат повече жените, отколкото мъжете. И ние предлагаме услуги за жените, консултации. за да направим така, че жертвите на сексуално насилие да могат да продължат своя живот много голямо предизвикателство е да се говори по този въпрос по време на възстановителния процес, на мирния процес. Разговаря с много жени в Босна, които бяха засегнати от такова сексуално насилие. За тях не беше направено нищо. Тази година бях в Босна и се срещнах с две жертви, които ми казаха две неща. Е, едната каза, е, отнеха ми живота без да ме е, убиват. Което означава, че тя физически жива, но духовно не. И аз се попитах как, аз се попитах как, как тя ще живее за в бъдеще престъпниците са все още на свобода, така че е много трудно за обществата да се развият, да започнат мирния процес и да го развият. Така че е много важно е в целият този процес да поставим жените в центъра и да им дадем подкрепа. Трето, а, трябва да покажем политическа воля, т.е. да мобилизираме политическата воля по целия свят, а, за да можем да а, изобщо да се занимаваме с проблема на сексуалното насилие а, при а, конфликти. А, през изминалите години а, имаше една политическа, а, добро политическо темпо, добра инерция, която да ни позволява да се занимаваме с този въпрос. А, Присъствах на срещата на външните министри в Лондон. Те приеха декларация. Връщам се току-що от Япония и се опитвам да получа ангажимента на всички страни от Г8 за работа по тази тема. През септември тази година беше прията декларация от 134 държави, е, че ще работят е, по проблемите на сексуалното насилие при конфликти. Тоест, ние имаме една безпредседентна е, енергия в тази, в тази сфера. ние трябва да покажем готовност да подкрепим държавите, в които се извършват такива престъпления. А, четвърто, трябва да признаем, че сексуалното насилие е военна тактика. Това не е нещо, което се случва а, случайно, това е нещо, което е планирано. А, посетих Демократична република Конго по-рано тази година. Бях в едно село, село Мобаса, където бяха извършени, а, извърш... беше извършено масово сексуално насилие. А, успях да посетя това село с помощта на военните. 11 бебета бяха изнасилени миналата година. 180 момичета на възраст от 5 до 15 години бяха, е, са били изнасилени. Това случайност ли е? Това просто не е възможно да бъде случайно. Това е нещо, което е било планирано. Така как някой би могъл изобщо да е, изнасили бебе? Може да го направи единствено, ако иска да залечи това село от е, земята, така че то никога да не може да бъде възстановено. Срещнах се с е, един баща от Мукадиша, е, чието двете дъщери са били изнасилени, едната на 4, другата на 6 години. Двамата адвокати, които защитава, са защитавали тези момичета, са били е, убити. Така че срещнах се с един мъж в Босна, който не само е бил изнасилен, е бил принуден да изнасили сина си. Изобщо чух много истории в Демократична република Конго, когато едно младо момче е било насилено да изнасили майка си, и так, след което то се е самоубил. Това не е нещо случайно, това е нещо направено нарочно, което е планирано, а, за, да, а, за да разруши съответната общност. Колкото по-често го признаваме, колкото по-ясно ни стане това, толкова по-успешно ще можем да водим а, борбата Е, моята задача е да работим по по-координиран начин, да направим така, че информацията да се споделя. Създали сме е, група за действие на ООН е, срещу сексуалното насилие, което е, обединява всички служби на ООН, които се занимават с хуманитарна помощ, всички политически отдели и всички те формират тази група за действие. Координатора на тази група е част от моя офис. на тези срещи ние обсъждаме, определяме какво трябва да направят представителства на ООН на място, какви действия трябва да извършат. Тук не става дума само за мониторинг, но и за различни услуги, свързани с жертвите. Т.е. опитваме се да погледнем на проблема цялостно. изхождайки от моя личен опит а, и от това, че бях министър в а, една държава след а, а, войната, а, се стърме държавите да поемат а, отговорност. Сексуалното насилие при конфликт е нещо, с което трябва да се справят самите държави. Лидерите на държавите, в които са извършени такива престъпления, са а, а, отговорни а, за наказване на а, престъпленията. Трябва да се направи така, че те да дадат обещания не само на думи, но и на предприемат действия. Тези действия трябва да бъдат извършени на нивото на държавата, в която са извършени престъпления. Нашата задача като ОНЕ е да ги подкрепим, но те трябва да водят действията. Затова ние се опитваме да получим политическо съгласие от засегнатите държави. Шест Осем са приоритетните държави Колумбия, Босна, Демократична република Конго, Централна Африканска република, Южен Судан, Дърфур, е, Либерия и Кот Дивуар. Допълнително наблюдаваме Мали, Сомалия, Сирия и Либия. Това съдърж... най-голямо предизвикателство представлява Демократична република Конго, защото там е най-продължителният конфликт, това е най-голямата държава. Конфликта продължава там вече повече от 20 години. много въоръжени групи действат там от Руанда, Бурунди, Уганда, военните и полицията също са част от това сексуално насилие. Така че там ситуацията е много сложна и много комплексна. Не можем да генерализираме нещата за всеки конфликт, защото всеки конфликт е уникален и трябва да възприемем индивидуален подход към него. На международно равнище успяхме да създадем световна правна рамка, която да ни позволи да третираме проблема с сексуалното насилие във всякакви конфликти. Сега минаваме на следващия етап от нашата работа, именно работа в засегнатите държави. Моя задача е да направя така, че държавите да разработят план за действията. А, имаме напредък, например, в Код Дивуар престъпление, сексуалното насилие е признато като престъпление срещу морала а, и срещу човека. А, в допълнение към това работим с полицията, за да може тя да извършва ефективно разследване и с прокуратурите. А, така че ние се ангажираме с действия на равнище на засегнатите страни. А, първа задача е да си осигурим подкрепата на а, засегнатите държави. Това за мен е задължително а, необходимо започваме една фаза, в която ще работим на място. За нас ще бъде важно да координираме нашите усилия, усилията на ООН с други партньори, например с Европейския съюз. Вече имам много добри връзки, много добри отношения с представителя на Европейския съюз. Ще се срещна с него след като приключим тук. Един от основните приоритети за мен е европейски е, е да, да разработи Европейския съюз да разработи е, политика за сексуалното насилие, подобна на политиката за защита на децата. Много е важно е, когато пътувам в различните държави, да мога да работя заедно с делегациите на, на Европейския съюз. Имаме много добри отношения с делегацията на Европейския съюз в Демократична република Конго. Второ, международната общност трябва да получи ангажимента на правителствата, защото задължително ни е необходима подкрепата на правителството, например в Демократична република Конго. Там искаме да изградим мобилни екипи, за да можем да преследваме престъпниците в общността, в която те са извършили престъпленията. За целта е необходимо да се обучават военните и полицията. Голямо предизвикателство за нас е техническата обезпеченост на тези действия и финансовата обезпеченост. в Демократична република Конго най-вероятно ще работим с международни съдии, които да работят заедно с местните партньори. Мисля да спра до тук и да дам думата за въпроси. Благодаря много, госпожо Бангура. Да, ето защо трябва да ви каним по-често заедно, може би, с е, нашата комисия по правата на жените и ако сте съгласна да поканим и представители на комисията по отбрана. Евентуално следващата година бихме могли да организираме едно обсъждане на тема жените в конфликт, зони на конфликт. Всякакви други видове насилие, включително и сексуалното такова. А това ще бъде добър повод и медиите да се запознаят с въпроса. Вие отлично очертахте своята работа. Позволете да се върна на някои от въпросите. За Колумбия вие казахте, че това е приоритетна страна. Днес също имаме изслушване посветено на Колумбия а и а, женските организации за мир също лобират за провеждане на а, разговори в Хавана а, с представители на ФАРК. И нито една жена не участва в тях, но въпросът е а, да се обсъждат и а, не само самите конфликти, но и престъпленията, които се извършват в хода на тези конфликти. По отношение на Босна и Херцеговина, разговарях миналата миналия е месец с някои жени, които все още живеят в лагери. И а, на тях трябва да им се осигури възможност да имат приходи, да живеят извън лагерите, така че се опитваме да им предоставим подкрепа. По отношение на повечето конфликти, които са във вашия списък на приоритети, и войните, които се водят там. Това са най-вече войните в Африка, южно от Сахара. Имахме среща с представители на Африканския съюз. Имахме делегация, която обсъжда въпроса Председателят на този Африкански съюз, госпожа Сума, повдигна въпроса за положението на жените и децата в тези военни зони. Според нея се обмисля позиция подобна на вашата или мандат, който да бъде възложен на човек, който да се занимава не толкова с мира, колкото с въпросите на човешките права. Нещо, което според мен е изключително важно. Но много е важно, ако има такъв специален представител, той да получи подкрепа. Така че бихме искали да чуем и вашето виждане по тези въпроси. Европейския съюз подкрепя декларацията. Вие казахте, че 134 държави са я подкрепили. И а, това е много добре да се. защото се преминава от регионалните а, организации към организации като вашата институция, а, госпожа Фацея Катерина от Международната, от службата за външни отношения. Това е нещо като външно министерство в Европейския съюз, макар че все още се водят обсъждания по темата. Бих искала да ви попитам по какъв начин вие подкрепяте усилията на госпожа Бангура и на нейната организация. Благодаря за това, че ми давате думата и благодаря на госпожа Бангура за това, че споделихте своите виждания и ни разказахте за работата си в тази сфера като се има предвид, че в, конфликта, в конфликтите преобладава сексуалното насилие, ние подкрепяме усилията ви то да, да не остава ненаказано. За съжаление, защитата на жените, безопасността, достъпа до правосъдие чрез национални и международни съдилища трябва да бъде подкрепено. Също така Европейския съюз подкрепя декларацията на Г8 от миналия април и усилията да се постигне споразумение по текст, свързан с сексуалното насилие по време на конфликтите. Това е тема, която обаче трябва да ангажира и други държави извън Г8. А по отношение на декларацията, Европейския съюз също така, освен че я подкрепи, увеличава и средствата, с които се борим срещу насилието срещу жените. Имаме проект в три държави Албания, Мексико и а, Източен Тимур. Проект а, на стойност 1 милион евро. Има друг проект проект а, за 5 милиона евро, който също се занимава с женски организации. Нека да ви напомня, че Европейските, Европейския съюз има своите основни насоки по отношение на борбата за човешките права, особено правата на жените. А, и а, защитата на защитниците на човешките права, които работят в зони на конфликти. Има наказателен съд, има структури, както вие много добре знаете. И подкрепа на резолюция 1325 по, а, във връзка с а, осигуряване на безопасност за жените. Освен това имаме план за действие за човешки права, а, който приоритизира въпросите свързани с насилие по полов принцип. Освен това, Европейския съюз е ангажиран а, със своя а, план за действие за 2010-2015 година, за да постигне а, равнопоставеност на половете и ние правим, даваме специален принос към този въпрос. По отношение на насилие, по полов принцип, ние оказваме подкрепа на граждански организации и неправителствени организации по около 100 проекта. Те изцяло са насочени против насилието срещу жени и момичета, момичета и се, те са на стойност около 80 милиона евро. Благодаря ви. I'm not sure, would, would it be possible that we... Може ли да добавим някои елементи, свързани с децата в конфликтните точки? Възможно е това? Трябва да приключим в 10, както знаете. Ако може съвсем накратко да споделите, няма проблем. Благодаря. Специалният представител спомена, че много деца, момичета и момчета също така, <clears throat> са жертви на сексуално мартетиране, насилие, изнасилване при конфликт. Искам да ви припомня, че има политика за децата в конфликтни точки от 2003 година, тя касае не само нашите действия в многостранни форуми, но и по места. Както вече бе казано, страни като Конго, Колумбия, Сирия, Мали и други са засегнати. Разработили сме редица проекти. Изготвили сме и карта на помощта за периода 2009-2012. ЕСА и държавите членки дават около 300 милиона евро по тези проблеми. Разбира се, с помощта не е заделена само за сексуално насилие, тя обхваща всички аспекти, свързани с децата в конфликтни точки. Дейността не ще продължи в това отношение. В момента в работна група на съвета обсъждаме и въпроса как да подходим към рецидивистите, както отбеляза специалния представител Демократична република Конго, това каса и сексуалното насилие. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Не. В такъв случай връщам думата обратно на вас. Благодаря по въпроса за Колумбия. Мисля, че сме изправени пред редица там. Ние говорихме с САЩ, Европейския съюз, европейски членове на съвета за сигурност, да видим какво може да се направи. Колумбия проявява голяма неохота да работи с нас, за да може да окажем необходимата подкрепа. Те определено са доста неохотни. Това, което може да изречем като полука, е сходно с полуката от Босния. Ако не работим по сексуалното насилие по време на преговорите и след това по време на мирния процес, много трудно след това ще подходим спрямо жертвите от сексуално насилие. Все още в Босния има жени в лагери, които не са получили <clears throat> увъзмещаване. И това се касае именно на факта, че не засегнахме сексуалното насилие по време на преговорите. За да се даде обещание, е записано, че трябва да има физическо нараняване. И как една жена, която е изнасилена преди 20 години, може да докаже, че е била пострадала по време на конфликт? Ние успяхме да включим в споразумение сексуалното насилие срещу, по време на конфликт. Ако това не залегне като споразумение, като разпоредба в споразумението за прекратяване на огъня. <clears throat> Не може да се търси отговорност. Говоря за резолюция 2106. Там ясно е подчертано, че при процеса на преговори трябва да се изведе на преден план въпроса за сексуалното насилие. Това трябва да стане в Колумбия, Полуката вече се извлякохме в Босния. Мисля, че ще се справим в Колумбия. Можем да разчитаме на вас. Има резолюция, в която се казва, че трябва да се назначи специален представител. Проблема е, че те не разполага с ресурси. Много лесно е, когато идвам тук в Европейския съюз и говоря с представителя за правата на човека. В Африка има най-много страни в конфликт днес. И именно тук се извършва най-много сексуално насилие. <clears throat> Вижте какво се случва в Централната Африканска република. Вече сме изградили с нея съвместно рамково споразумение, за да работим съвместно. Срещна с насрещната страна, която прояви разбиране, Вие имате политика за децата в въоръжени конфликти, с която съм напълно съгласна. Стигнали сме до момент, в който е необходимо лидерство, политически кораж, решителност. Международният комитет трябва да говори с един глас, независимо дали е в Европейския съюз, Африканския съюз, ООН, трябва да отправим явно послание, че стига толкова. Това вече е неприемливо. Затова е много важно да работим в тясно сътрудничество. Имаме политика, която ще спомогне съгласуването. на дейността е на нас и на Европейския съюз. Въпросът опира до съгласуване. За мен е много лесно, когато отида в дадена страна да кажа това е политиката на Европейския съюз за сексуалното насилие, какво правите по нея, така може да работим с представителите на делегациите на ООН по места. Да избегнем дублирането на ресурси, да се действа съгласуване. Проблемът е огромен. Според базата данни на Министерството <clears throat> на половете, 8 хиляди жени са изнасилени тази година, което е огромна бройка. Нуждае се от вашата помощ трябва да съгласуваме дейностите си, за да може в крайна сметка да се изкорени сексуалното насилие. Нещо, което смятам, че е постижимо, ако се работи структурирано. Благодаря ви за добрата работа. Ще положим максимални усилия да окажем натиск, да повишим информираността, да подкрепим и финансово различните финансови инициативи. Току-що получих е, информация, че колегата, който се срещна с вас в Нью Йорк, е Дейвид Мартин, е в момента в Адис Беба, тъй като има заседание там. И така следващата точка от дневния ред – информация за, за делегацията на нашата комисия в Сърбия. Господин Токаш, предполагам, на път. Тъй като с него пътувахме заедно. So is the ambassador here also not? Ah, und Serbia is not interested? Okay. So then I uh, start perhaps uh, with the facts which Mr. Tokesh know. Започвам с факти, които са известни на господин Токаш. Посетихме Сърбия за периода 28-29 октомври. Малко след вземането на решение за започване на процеса на преговори за присъединяването на Сърбия. <clears throat> Искам да благодаря на делегацията на ООН, и на Сръбското посолство в Брюксел за чудесната организация. Програмата беше много добра. Основната цел бе да се запознаем с положението на етническите младсинства и тяхната интеграция. Има много различни етнически младсинства в Сърбия. Разгледахме и положението на ромите, които живеят в много тежки условия и те определено се различават от останалите етнически младсинства. Изправени са пред по-различни предизвикателства и трудности. Обърнахме внимание на съдебната система в Сърбия, тъй като там голям проблем е липсата на независимост на съдебната власт. Сърбската страна признава, че трябва да се направят сериозни подобрения в тази област с кого се срещнахме? С много колеги от парламента. Даже с председателя на парламента, който е председател на Комисията за правата на детето, господин Стеванович. Срещнахме се с Комисията за правата на човека, на младсенствата, равенство на половете, с Комисията за правата на детето, за труда и социалната политика и Комисията за намаляване на бедността. Когато бяхме в Сърбия, комисията в парламента в Белград покани други комисии за правата на човека от региона. Това бе първата регионална среща на парламентарните органи, които отговарят за правата на човека, на младсенствата и равенството на половете. Това бе много интересно за нас с господин Токаш. Успяхме да научим за структурите на комисии за правата на човека в различни парламенти, като тези в Косово и в Албания. Това бе доста интересно. Много активен беше председателя на комисията. господин Омерович, който се опитва да установи връзка в региона с останалите колеги, които се занимават с правата на човека. Срещахме се и с директора на службата за правата на човека и младсинствата госпожа Пананович. Срещахме се и с омбудсмана в Сърбия, господин Дянкович. По време на всички срещи бе ясно, че не е лесно за политиците, работят в сферата на правата на човека, различните институции да изискат бърза промяна, за да се изпълняват всички стандарти в областта и не е лесно да се работи по правата на човека в Сърбия. Много важен въпрос е колко често се е критикува участието на политическото ниво в съдебната система. Министра на, пред... на правосъдието, господин Селакович, отмени срещата ни преди да пристигнем, което според мен бе акт на неуважение към нас. Много злощастно е стечение на обстоятелствата, защото имахме дълга програма с Министерството на правосъдието. Даже имахме несъгласие по това къде се крият проблемите. Започнахме с посещение на ромско ромски лагер извън Белград. Хората живееха в бунище. Повечето от семейства са били изгонени от други места и държавата не има е осигурила жилищно настаняване. Те ни обясниха какви са и проблемите им. Понякога те идват от е, други части на бивша Югославия, не само от Сърбия много трудно има да получат регистрация и да им се издаде акт за раждане. Изпращат ги от една страна в друга без регистрация. Без регистрация означава, че нямате достъп дори до основно здравеопазване. Може да в болница да ходите само при спешен случай. Какво прави Министерството? Проведохме интересен дълъг дебат с Министерството на труда в чието ресор влизат и социалните въпроси. Обсъдихме въпроса какво може да се направи за ромите. Някои от политиките, които провежда това министерство, са доста новаторски. Предлагат ромите да използват адреса на Центъра за социални консултации, т.е. да имат адрес и да могат да имат права на пълноправен гражданин. Има над 100 социални работници, здравни работници, но проектът току-що е започнал и не може да се види какви са резултатите. Идеята е да се работи с тези общности и да им се каже къде могат да получат помощ при здравословни проблеми. В Сърбия ромите нямат основни вакцинации, основни здравни услуги. Надявам се, че тази програма ще продължи. Министерството на труда полага сериозен ангажимент да подобри съществено условията на живот на ромите. Обсъдихме въпроса за дискриминацията на ромите. Европейските държави членки също носят отговорност. Сръбските роми успяват да стигнат до Европа, в Германия, например, и след това ги връщат, защото не могат да изтъкнат причина, поради която искат убежище. След това сръбските власти взимат мерки, така да го наречем, да ни позволяват да влизат отново в европейските държави членки, защото вече са били веднъж там. Омбудсмана е запознат с проблема. Но той не може да заведе дело, защото просто Хората не искат да се явят в съда, не искат или ги е страх. Прочетохме последния доклад на Комисията по правата на човека от Съвета на Европа. Господин Мусняк е автор на доклада. Там е повдигнат въпроса за пречките и политиките, които водят до дискриминация и пречат на свободното придвижване на лицата. Сега искам да дам думата на господин Токаш. Не споменах повече информация за другите етнически младсенства, тъй като тук имам експерт по темата. Проведохме много заседания с съвета, с различните национални младсенства в Белград. Така, господин Токаш. Време. Благодаря много за това, че ми давате думата. Беше много приятно да пътуваме с госпожа Лофбилер и делегацията до Сърбия. А, от една страна много се радвах, че е, можех да участвам, от друга страна а, а, бях а, и тъжен. От една страна много се радвахме, че Сърбия започна процеса за присъединяване. Очакваме през януари да започнат преговорите за присъединяване, но В Сърбия видяхме е, много тежки условия, при които живеят хората е, например в е, ромските селища е, или пък когато посещавахме други общности на мълцинства. Хората, с които се срещнахме, ни разказаха за много тежките условия, при които живеят така че е, е, на Сърбия и предстои да измине още много е, дълъг път, водейки преговори с Европейския съюз. Изправени сме пред дилема. От една страна, както Сърбия, така и Европейския съюз а, имат интерес да продължи предприсъединителния процес. От друга страна обаче, Сърбия все още не е достатъчно зряла за присъединяване. В случая на Румъния имахме също подобна дилема от поради политически причини бяха прияти Румъния и България Но и, и, и, и двете държави е, са далеч от е, европейските стандарти и това въжи в пълна сила и за Сърбия. Затова смятам, че тези държави трябва да бъдат е, е, да получат повече подкрепа. В смисъл такъв, че тези държави трябва да бъдат е, положително дискриминирани трябва да бъдат подкрепени по-слабите източни региони, но това е един по-общ въпрос. Общ, но все пак въпрос, с който си струва да се занимаем. Занимавах се най-вече с а, а, въпросите, свързани с младсинствата. В Сърбия има 20 младсинства. Аз съм а, румънски гражданин. А, И тъй като и в Румъния има много мълцинства, съм особено чувствителен към въпросите, е, свързани с мълцинствата. С оглед на големия брой младсинства в Сърбия съществува доста голямо напрежение. Видяхме това и по време на войната на Балканите, когато напрежението прерасна в военен конфликт, така че със сигурност трябва да се занимаваме с а, въпроса на напрежението между младсинствата. От законодателна гледна точка вече е направено много, но на място в регионите все още има много отворени въпроси. Ръководителя на нашата делегация, господин Кукън, който е, работи по досието, наскоро отново посети а, региона и той, бидейки политик от Словакия също много се интересува от въпросите, свързани с младсенствата. Госпожо председател, аз предлагам да засилим сътрудничеството с делегацията на господин Кукан. Тази делегация се състои от 15 души и членове на Европейския парламент и членове от сръбска страна. Предлагам за в бъдеще да работим по-засилено с тях. Благодаря за доклада, който сте написали. Е, благодаря на Марчин е, за неговото усилие. Искам да помоля комисията да ни окаже подкрепа в нашата работа по въпросите, свързани с младсинствата. Позволете ми да се върна а, а, на въпрос с, с унгарците. В Войводина в миналото са живели три пъти повече унгарци, отколкото живеят а, сега. А, тези унгарци или са асимилирани, или са се изселили. А, с останалите унгарци съществуват а, за момента два проблема. Има арестувани младежи в Темелин. Тези младежи за тях се казва, че е, е, са в ареста съобразно закона, но това не е така и апелирам да бъдат взети мерки. Президентите на двете държави е, вече се срещнах и говориха по въпроса, но за да се реши въпроса, трябва да бъдат взети още мерки. Сръбско-унгарските отношения трябва да се подобрят. и с оглед на кървавите събития от времето на комунизма, които са потулени, също трябва да бъдат взети още мерки. А, мир може да има само когато се възстанови справедливостта. За мен а, това е един от най-важните въпроси, който трябва да бъде решен преди присъединяването на Сърбия. Благодаря, господин Токеш, и благодаря за препоръката да работим съвместно а, с а, групата на господин Кукаш. Ние също така си взимаме бележка, че ще бъде добре да поканим и този омбудсман. Националните институции могат да бъдат ангажирани в срещи с нашата комисия, но и да се помисли как те да се срещат само помежду си. Както разбирам, омбудсман е един доста самоуверен човек, но съм сигурна, че можем да го убедим и той да направи своя принос. А, съвсем накратко, мисля, че би било добре активно да се осъществят контакти с представителите на Комисията за човешки права в този регион. Ние стигаме вече края на мандата си, но би било добре да помислим за срещи с колеги от региона, така, защото наистина да насочим вниманието към региона. И в разговорите с тях ще бъде интересно да чуем как гледат те на нашата работа, а и няма да бъдат е, внимателни, няма да се страхуват да критикуват, защото в региона, в Западните Балкани, въпросите всъщност са много е, подобни на въпросите, които обсъждам, обсъждаме и с колегите от държавите членки, така че трябва да помислим за една обща концепция. И преди да дам е, думата на представителя на комисията, забравих да спомена, че имахме един много оживен дебат с представители на общността, която занимава с човешките права. Те са активни, те много критикуват държавата и могат да реализират много от своите идеи. За съжаление, представителят на ЛГБТ не беше добре и не можа да присъства. И поради изборите, поради липсата на подкрепа от високопоставени и влиятелни политици, срещата не можа да се състои, но следващата година да се надяваме, че ще е по-лесно. Така че по време на кампанията вероятно и тези въпроси ще бъдат засегнати. Освен това, по, по време на обедната почивка имахме пресконференция и повечето от националните медии присъстваха. Така че политическата класа си взе бележка от е, обстоятелството, че представителите на Комисията по човешки права към Европейския съюз присъстваше. И тъй като тези държави се интересуват от процеса на присъединяване, в делегацията, където участваше и Сърбия, можем спокойно да се занимаем и с тези въпроси. Въпросът за липсата на независимост в съдебната система и по отношение на, медиите проблема съществува, но ние не го не, акценти, не акцентирахме върху него. Проблемът с ромите също е важен и мисля, че те ще ни бъдат благодарни, ако могат да поговорят с нас по тези проблеми. Искам да благодаря на секретарията за подкрепата. И господин Кукан, искате ли да вземете думата сега или в последствие сега? Заповядайте тогава. Благодаря. Няколко импровизирани бележки. Както знаете, делегацията на Европейския парламент – посети Сърбия доста скоро след вашето посещение. Имаше три делегации от Европейския парламент в Сърбия, но мисля, че момента за посещението беше добре координиран, така че да не съвпаднат а, визитите. Искам да ви благодаря за документа, който разработихте на база на своето посещение. Той беше много важен за нас в подготвителния период, тогава, когато се подготвяхме за визитата и когато обсъждахме въпросите с сръбските представители. Благодаря ви за документа, той беше много навременно предоставен. По време на наши, нашето посещение въпросът за човешките права беше а, е, включен в дневния ред. Обсъждахме тези теми, повдигахме ги, например, по време на срещата ни с е, председателя на парламента, господин Стефанович. Получихме обещание да бъде организирана конференция на тема ЛГБТ. Тя трябваше да се проведе през юли, но не се проведе. Попитахме защо. Отговорът беше, ми бяхме много заети, имахме много задачи, Косово, например, и така нататък, но той не уточни кога ще се организира тази конференция, така че въпросът си остава на дневен ред и ще трябва да напомняме за тези неща. По отношение на казаното от господин Токеш. Да, определено съм съгласен, че Сърбия в момента се намира на важен кръстопът. От една страна всички ние бихме искали а, да видим решение на съвета за датата, на която ще започнат преговорите. Е, вероятно през януари ще чуем подобно решение. То все още не е, е на лице, но се надявам, че съветът скоро ще го вземе. Така че Сърбия е готова, много искат да започнат преговорите и на Сърбия трябва да бъде е, казано ясно, че има проблеми, трябва да се нормализират взаимоотношенията с Косово и други основни проблеми. Съгласен съм с господин Токер, всички въпроси за националните мълцинства са важни, изключително важни. Е, трябва да бъдем по-активни в подкрепата, която оказваме. Искам обаче само да спомена нещо, защото този аргумент винаги продължава да се цитира в много спорове. Казва се, че този кошмар с България и Румъния не бива да се повтаря, трябва да се спазват, разбира се, техническите критерии, но трябва да е сигурно, че и политическите критерии са изпълнени. Говорим, че Сърбия не е готова, ами ние не говорим за присъединяване веднага. Ако започнат преговорите сега, присъединяването ще е след 8 до 10 години. Така че е, положението няма да бъде такова, каквото е. В момента е, предстоят още 10 години на работа. Но разбира се, много е важно да се оказва натиск и въпросите са трудни Тежки са решенията, свързани с мълцинствата. Всички ние в региона знаем, че въпросите са много трудни. И от време на време продължаваме и сега да провеждаме заседания, да обсъждаме проблемите, така че тук трябва да се пипа много внимателно. Имахме срещи и с представители на неправителствени организации. Навсякъде ни критикуват, че на два пъти беше е, определена дата за гей парада, който в последствие беше е, отлаган. Е, първата дата сега, която се обсъжда е април, Април обаче не е удобно от гледна точка на европейските представители, защото това е точно преди изборите и не знаем дали ще можем да присъстваме, дали ще можем да отделим време. Но може би има колеги, които няма да се кандидатират и няма да участват в изборната кампания, така че те биха могли евентуално да ни представляват там. И последното, госпожо председател, мисля, че господин Токеш е прав. Трябва да имаме тясно сътрудничество между между, наша, между тази комисия и делегацията за Сърбия. Много се радвам, че действително вече е така и този подход трябва да продължи да бъде прилаган. Благодаря ви. Благодаря, господин Кукан. А сега мисля, че ако правя сравнение с Европа, на гей парадите навсякъде всъщност са е нещо много забавно. Разбира се, че полицията в тези държави вече е посвикнала, но винаги е забавно. Нека да си го кажем. А сега господин Язо Хемено от главна генерална дирекция разширение с нас. А, извинявайте, госпожа, госпожа Барбара Хемено от главна дирекция а, разширяване и представител на генерална дирекция Девко, така че заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Много благодаря за изложението, за информацията, която ни предоставихте. Благодаря ви за посещението в Сърбия и това, че се занимавате с въпроса на основните човешки права. Много се радваме да чуем, че вашата собствена оценка е напълно в съзвучие с нашата оценка. И това е изключително важно, но не единственото. Другите оратори също казаха, че е много важно за всички нас да продължи работата, да продължим да показваме на политиците колко важни са за вас основните права, колко е важно тя да се спазват, да се развиват и да стават все по-силно застъпени в Сърбия. Така че благодаря ви за усилията и се надявам, че още много други представители на Европейския парламент ще последват в същата, с работа и усилия в същата посока. Позволете да кажа няколко думи за процес на присъединяването, след което ще дам думата на колегите. Вашата оценка е много подобна и на нашето виждане, което е залегнало в доклада за постигнатото от октомври 2013 година. През последните месеци, през последната година е постигнато много, но въпреки всичко са необходими още усилия. Още усилия най-вече от страна на политическата класа, да се дадат ясни сигнали за политическа воля и желание да се подобри положението. Въпросът с младеща е един от проблемните въпроси, но първият и най-важен е въпросът за съдебната власт. Вие казахте, че сте се срещали с министър Силакович. Въпросът за съдебната власт е една от основните сфери, която е в центъра на вниманието на Европейската комисия. Има нова стратегия и план за действие, които се приеха тази година от правителството и сега очакваме изпълнението на тези стратегически документи те трябва да дадат възможност на съдебната система в Сърбия да стане действително независима и тя да работи ефективно, да бъде достъпна за гражданите. Вие споменахте малцинствата и много специфичната ситуация в Сърбия, където заедно живеят представители на 20 малцинства. Ние наистина подкрепяме едно систематично и еднозначно прилагане на а, законодателната рамка по отношение на мълцинствата. Тук става дума и за образование, използване на майчин език, достъп до медиите и до всякакви други услуги. Вие споменахте е, мерките за борба с дискриминацията като цяло и особен акцент поставихте върху ромите. Това е наистина категорията, групата от населението, която е най-силно дискриминирана и действително липсата на гей парад тази година, за втора година той не се провежда, е една пропусната възможност. И действително се надяваме, че той ще бъде проведен следващата година. Ние определено подкрепяме политическите усилия в тази посока и очакваме да бъде показана политическа воля. Вие много ясно очертахте положението на ромите в своите изказвания. Те са много често напълно отчаяни и тази година се приема план за действие за да се подобри положението на, ромки, на ромите и да се изпълнят съвсем конкретни специфични мерки, които да бъдат добре финансирани и да се окаже финансова подкрепа за тези мерки. Но ние след, следим много отблизо изпълнението на този план за действие. Това само по себе си е положителен знак, но в крайна сметка резултатите са много важни по-важни, много по-важни. По отношение на свободата на словото, също отбелязваме, че са постигнати доста неща, но има и кампании в медиите и изтичане на информация, неща, които вие също споменахте в своят отчет. Така че това са основните въпроси. Ние сме напълно съгласни, както виждате, с вашия подход. Също така Споменахте процесът на разширяване. Процесът по отношение на Сърбия, според мен, е твърде различен от подхода към България и Румъния. Вие споменахте някои неблагополучия в миналото в това отношение, но по отношение на Сърбия ние прилагаме новия подход – прият от Европейския съвет преди две години. Това означава, че ние започваме преговорите с глава 23 и глава 24, т.е. въпросът за правовата държава и а, тази тема ще бъде непрекъснато в центъра на вниманието на Европейската комисия. Така че ние започваме с а, правовата държава и основните права, а след това механизма за сътрудничество и проверка. А, ситуацията, с други думи, е напълно различна и разчитаме на последователните усилия през идните години за подобряване на положението в Сърбия, особено по отношение на основните права. Както знаете, процесът на скрининг започна по тези глави 23 и 24 още през септември. Ще проведем ще предадем това, което наричаме доклад на комисията или доклад в резултат на този скрининг през следващата година. Очакваме и мисия с партньорска проверка през февруари, която да посети Сърбия за да оцени по-добре как стоят нещата на място. А след доклада на Европейската комисия в резултат на този скрининг Сърбия ще трябва да представи план за действие в съответните сфери, а именно глави 23 и 24, които ще положат основните репери. И една от темите ще бъде основните права. Така че по този начин ще водим процеса на преговорите. Както виждате, съвсем конкретно ударението пада върху основните права. Благодаря. Thank you. And now, Mr. Bon е, значи Company. Господин Бон Компани. Благодаря, госпожо председател. благодаря на генерал дирекция разширяване за оценката. Нашата дирекция напълно споделя. Няма какво толкова да се добави. Що се отнася до европейския инструмент ADHR, положението на младсенствата е критично, включително и положението на демократичното управление в Сърбия. Опитахме се да поставим акцент върху тези приоритетни области в схемата за подпомагане на страната. Това е помощ, която може да се окаже на местни бенефициенти директно. До година искаме да дадем 600 милиона евро за насърчаване на проекти в сферата на правата на човека и демокрацията в Сърбия. за Сърбия и принципно в Балканите е важно всички тези мерки, насочени към насърчаването на правата на човека и демокрацията, да бъдат прилагани в регионален контекст. Защото причините за войната са дълбоко вкоренени. Много от проблемите, с които се борим днес, все още са свързани с процеса на регионално помиряване, който не е приключил напълно. Благодаря. Не трябва да се забравя за помиряването в региона. Това бе въпрос, който бе повдигнат от неправителствени организации, с които се срещнахме. Въпрос към госпожа Шумено плана, който изготвяте за Сърбия в него, взима ли се предвид последния отчет на Комисията за правата на човека на Съвета на Европа? И правото за напускане на страната. Там се критикува възпрепятстването на хората да напускат е, страната още веднъж, след като вече са били върнати от е, страни членки на Европейския съюз. Ако не, просто мога да ви препоръчам да прочета този текст. Не съм много добре запозната с доклада. Определено ще го вземем предвид. Оценката ни принципно се основава на най-различни източници, както знаете. Определено този източник от Съвета на Европа е доста важен. Мисля, че може да приключим по тази тема. А именно информация за посещението в Сърбия. Преди да разгледам следващата точка, виждам, че господин Кукан е тук. Той отговаряше за делегацията. Искам да представя едно искане, свързано с първата точка от сутринта. Имахме дискусия с специалния представител на, ООН, на Генералния секретарят на ООН за сексуално насилие, който спомена, че в Босна и Херцеговина има необходимост от помощ от Европейския съюз по този въпрос. Защото все още има проблеми там. Примерното споразумение не се споменава нарушенията на правата на човека. Казва се, че може да се получи обещане от държавата само ако има физическо нараняване. След толкова много години жените не могат да имат такива физически наранявания след изнасилване. Но все още жени, които живеят в такива лагери и е много трудно да намерят място, където да живеете извън лагерите. Та искам да ви помоля да обърнете внимание на това и да ви моля да окажете натиск върху правителството да положи повече усилия. А сега мен на мнение доклада за напредъка за 2013 година и представяне на проучване на тема Свободата на медиите в региона на Западните Балкани. Ще разгледаме двата въпроса заедно. Ще имаме съвместно обсъждане с делегацията за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово. Поканени са и съответните експерти. Господин Кукан е тук. Предаванията ни винаги се излъчват по интернет. За да могат и хора извън залата или извън парламента да следят нашата дейност.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 Now, uh, let me introduce our experts. така, нека да представя експертите. Тук е автора на проучването, професор Пиер Луиджи Фарко от, Евро... Институт Европейски университет и Центъра за медиен плурализъм и медиен свобода кажете в кой град се намира вашия институт? В Флоренция. Добре. Господин Андрис Кестерес е тук от Генерална дирекция разширяване към комисията. Той ще сегне въпроса за правата на човека, така както е отразен в доклада за напредъка за 2013 година. Има представители на НПО, Amnesty International, Дейвид Никълс, ще представя информация за Сърбия и Косово. Искам да приветствам и докладчик от парламента за доклад за Сърбия. Виждам, че тук е докладчика за Албания. А за Косово ще пристигне по-късно, може би. И така, добре сме осигурени от към експерти. Давам думата на господин Кукън в качеството му на председател на делегацията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че включихте тази точка в програмата на заседанието. Дискусията ще е много интересна с участието на експерта, който споменахте. Днес вече обсъдихме правата на човека, правата на младсинствата. В моето встъпително слово искам да поставя акцент върху някои други теми, а именно свободата на медиите в Западните Балкани. Както знаем, свободата на медиите на изразяването са основни устои на модерните демократически държави. Основните демократични ценности зависят от свободата на изразяването, която се материализира едва след като се гарантира свободата на пресата и медиите. Европейската история през 20 век е ясен пример как ограничаването на свободата на изразяване и свободата на медиите е инструмент, мощен инструмент, който се използва от тоталитарните режими. Не е трудно да се намерят конкретно примери. В страните, които са минали през преход, медиите трябваше да се преоткрият. След падането на комунизма имаше влушаване на условията в Балканите, в Централна и Източна Европа. Всичко трябваше да се промени. Нормативната уредба, собствеността, финансирането, журналистите, медийната култура. В някои случаи прехода бе бърз и лесен, например в балтийските държави. В други авторитарното наследство все още фигурира в медийния пейзаж. Що се отнася до Западните Балкани, положението е по-сложно. От една страна трябва да се работи по прехода след стария режим. И на второ място наследството от Югославската война. Намесата в медийния пазаж, държавната манипулация, Поредица поводи се използва за насаждане на етническо насилие и език на омразата в доклада за правата на човека за 2012 година, който ще се гласува на следващото пленарно, съм обърнал много внимание на страните в преход, които все още имат проблеми с нарушението на правата на човека и основните свободи. Тук се включва и свободата на медиите. Радвам се, че темата е предложена на вниманието на тази комисия, тъй като това е важен междусекторен въпрос във всички страни кандидатки и потенциални кандидати. Стратегията за разширяване на Европейския съюз е свързана с основни елементи на процеса, като се припомнят основните принципи от критериите от Копенхаген, който означава, между друго, изграждане на функциониращо демократично общество с зачитане на правата на човека и основните свободи. Свободата на медиите, както казах, е тема, която заслужава нашето внимание. Тя не може да бъде пропусната в процеса на преговори. Накратко ще цитирам от своя доклад. Отбелязва, че свободата на, пред... на медиите принципно е на по-напредна етап, но <clears throat> липсват мерки за осигуряване свобода на изразяване в някои страни, което много често води до цензура, политическа намеса, економически натиск и тормоз или даже насилие срещу журналисти. Ами, господа, нямам за цел да изборявам проблемите във всяка една страна от Балканите. Искам само да спомена, че въпросът все още е актуален в района. Той заслужава нашето внимание – особено в контекста на преговорите за присъединяване. Кое е положението сега? Медиите в някои страни от региона са изложени на голям економически, политически натиск. В други случаи те са инструменти за прокарване на политически и економически интереси. Освен това, в някои случаи те се опитват да играят ролята на активна опозиция – и създават една странна роля в политическия пейзаж. Ще спра до тук и ще дам думата на останалите колеги да представят своите становища. Надявам се, че ще проведем конструктивна дискусия. Един независим и прозрачен медиен пейзаж изисква медийна свобода, съобразена с стандартите и нормите на Европейския съюз. Това е крайната цел в Западните Балкани. Благодаря, господин Кукан. Преди да започнем, искам да поздравя посланиците на Сърбия, Черна гора, Босна, Херцеговина, Македония, Албания и Косово. Благодаря ви, че проявихте интерес и дойдохте. Започваме с представителя на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Е, ще започна с това, че много високо ценя работата на Европейския комитет и е, вашата комисия през изминалите години е, в борбата за човешки права в страните кандидатки за членство. Основните са а, сред а, пете неща, които комисията реши да изведе на преден а, план. А, преди 20 години бяха прияти критериите от Копенхаген. Това са критерии, които а, посочват кои са основните устои на Европейския съюз. Защита на младсинствата, човешки права са след а, тях. Това са неща, които не са част от общото законодателство, но а, държавите, които а, са в процес на преговори, не могат да договарят а, изключения или преходни периоди по отношение на човешките права. Това са въпроси, по които не се проговарям. От време на време чувам оплаквания, че е, комисията е, непрекъснато измисля нови критерии за присъединяващите се държави. Ще бъда пределно и аз. Комисията, съгласно критериите от Копенхаген, има е, правомощията да открива слабостите в спазването на основните човешки права и да изисква от тях да ги премахнат. Е, в е, е, повечето държави основните права са гарантирани от закона, но в страните кандидатки често те остават само на хартия. този процес отива отвъд изменението на Конституцията съответното законодателство, спазването на човешките права изисква непрекъснати усилия в продължение на дълги периоди е, от време. Тоест, необходима е съответната законодателна инициатива, осигуряване на финансиране, правилно разбиране на понятието човешки права и съответна промяна на поведението в институциите и обществото в присъединяващите се държави. По отношение на човешките права се фокусираме върху три неща. Свобода на изразяването, положението на роми, проблемите и положението на групата LGBT. Е, това са трите области, е, е, в които има най-належаща нужда от промени. Положението на ромите продължава да бъде много сериозен проблем във всички страни кандидатки. Ромите са обект на дискриминация и социално изключване. Включването на ромите в обществения живот е се е превърнало в национален а, приоритет. Трябва да бъдат взети мерки не само на хартия, но и а, в действителност, за да се осигурят работни места, жилища и така нататък за а, ромите. Провеждаме в страните кандидатки семинари, посветени на политиките за а, ромите. Работим с а, ромските а, лидери. А, комисията. А, е изработила специален инструмент за това хомофобията и дискриминацията възоснова на сексуалната ориентация продължава да бъде проблем в Западните Балкани. Продължаваме да бъдем свидетели на недопустими явления, например нападение срещу ЛГБТ центъра в Сърбия, забрана на прайд парада. А, така че Сърбия трябва да разшири своето антидискриминационно законодателство и да включи в него сексуалната ориентация. А, трябва в тези държави да се, осигури, да се гарантира нулева толерантност а, срещу а, а, рече прокламиращи омраза и а, насилие. Свободата на изразяване е един от най-важните приоритети за нас в страните кандидат вноски. Както каза господин Кукън, това е едно от, една от най-важните основни свободи би било почти невъзможно да се, да се извърши промяна в мнението по отношение на ромите и LGBTI, ако медиите не, осигур... не отразяват по подходящ начин тази проблематика. Свободата на медиите за свободата на медиите е необходимо да има и съответната медийна индустрия, която да спазва пазарни е, правила, е, да зачита правото на личен живот е, и честа. Свободата на медиите изисква свобода на правосъдието, което да гарантира правото на свободно изразяване на мнението. Правото на свободно изразяване на мнението продължава да бъде загриженост в страните кандидатки. Проведохме е, две конференции, едната през юни е, с Европейския парламент е, и тези е, конференции потвърдиха това наше е, убеждение. В страните членки ставаме свидетели на първо място срещу насилие срещу журналисти. и случаи, в които журналистите биват а, а, сплашвани. А, сплашването на журналисти, които имат а, критично поведение, а, продължава да бъде практика. А, която буди загриженост у нас. Комисията ще а, а, работи по тези три важни проблеми свобода на изразяването, недискриминация на ромите, ЛГБТ, а и а, групата последните а, начини. Първо, искаме да, да гарантираме, че по тези проблеми се работи непрекъснато на съответните форуми. че Ще включим тази проблематика в глави 23-24 в процеса на преговорите. Предвиждаме някои събития на високо равнище. Планираме началото на преосрещане на върха по въпроса на ромите. Планираме конференция Франция по въпросата на LGBTI, за да видим какво е състоянието на нещата и какво се планира. Също така и да обменим добри е, практики. Тези е, събития трябва да послужат за основа при изработката на всеобхватна и конкретна е, политика. Основните права а, ще бъдат представени като основен приоритет през следващата година. Ще бъдат разработени многогодишни а, е, а, е, програми. А, е, с тези програми ще се опитаме да гарантираме дългосрочен ангажимент за постигане на устойчиви резултати. Благодаря ви много. А сега ще изслушаме и останалите експерти. Сега ред на професор Парко от Европейския университетски институт. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще представя доклада, който изготвихме по молба на Европейския парламент. Това е доклад за свободата на медиите в Западните Балкани – Авторите са Дарина Добрева, господин Петкович и аз сме а, сред рецензентите. И използвахме своята мрежа, която съществува в тези държави и използвахме резултатите от тази мрежа за изготвяне на доклада. Правихме срещи, провеждахме разговори с журналисти и представители на академичната общност. Докладът се състои от няколко части. В първата част има анализ и, анализ и общ преглед на свободата на медиите и плурализма в тези различни мерки, правната и законодателна рамка, изпълнението, приложението на тази рамка, пазарните отношения и положението на журналистите. Това е наистина, може би, най-интересната част от доклада. Този доклад е насочен към всяка от тези държави по-отделно. А аналитичната част на доклада води до някои конкретни резултати. Те могат да бъдат обобщени, послед... обобщени последния начин. Законодателството се подобрява наистина така, но изпълнението, прилагането на законите е проблем. Има липса на прозрачност по отношение на собствеността върху медиите в много случаи и липса на прозрачност при финансирането на медиите. Пазарът, медийният пазар е обикновено твърде фрагментиран и разпокъсан и има случаи, в които независимостта на медиите се нарушава от политически натиск, економически такъв и комбинация от двата. Освен това има някои доказателства за това, че журналистите са в слаба позиция. Тоест много слаба е само регулацията и е, като цяло са много слаби професионалните организации. В е, третата част от е, доклада правим анализ и на това, което прави Европейския съюз в тази насока. Естествено, ролята на Европейския съюз е важна, особено по отношение на правната, на нормативната база чрез процеса на стабилизация и асоцииране най-вече се извършват тези дейности. Начинът по който се хармонизира законодателство с европейското такова е засегнат също в трета, в десета глава и в глава 23 основни права. Така че натам са насочени най-вече усилията. Има и конкретни критерии по отношение на основните права и действията, които се предприемат в това отношение. Според нас много важна роля играе съвета на Европа и Организацията за сътрудничество за сигурност и сътрудничество в Европа с цел прилагане на общовалидните европейски стандарти навсякъде. И в момента това са организации, които играят много важна роля в района. Но ако говорим за ролята на тези организации. Тя наистина е много важна, много решаваща дори в региона. Опитвам се да бъда кратък и ако позволите, ще отделя 2-3 минути за препоръките. Това не са целта на този доклад не е препоръките, защото това е в крайна сметка един академичен, академична разработка, но тъй или иначе препоръките се наложиха от само себе си. Ние сме е, хора от академичните среди, обичаме да работим с точни понятия, с данни и, за, и това за нас е много важно. Първо, тъй като нормативната база определено се подобрява и хармонизацията с европейското законодателство е на лице, проблемът е изпълнението. И как да се подобри изпълнението? Ами трябва да се проследяват резултатите трябва да разработим една система за мониторинг, така че да проверяваме доколко съществува медиен плурализъм. Разбира се, Европейската комисия може съвсем експериментално да прилага един такъв проект по отношение на основните принципи, не толкова подробностите, колкото основните принципи могат да бъдат обект на а, такъв мониторинг в Западните Балкани. И тъй като изпълнението е изключително важно, точно толкова важен е и мониторинга и проследяване, или проследяване на резултатите. А, втория въпрос е. А, независимостта на регулатора. Независимост, професионализъм, капацитет, професионална независимост. Това са все въпроси, които трябва да бъдат а, поставени на вниманието на регулаторите. Трябва да има стандарти, трябва да има събития и да се положат усилия за създаване на регионална мрежа на регулаторните органи. Така мисля, че нещата ще се подобрят като цяло. Третото предложение е свързано с собствеността върху медиите и прозрачността. Нещо много важно според нас и поради економическата криза. Е, средствата от е, бюджета е, и включително реклами, които се възлагат чрез бюджетни предприятия вече не играят важна роля за медиите. Така че е трудно да се набират средства понякога има организирани сред методи за финансиране, но а, трудно се събират а, средствата за, примерно, абонамент за а, телевизия и радио. Така че трябва да има една организирана система. Освен това, споменах, че много слаби са журналистическите организации, професионалните организации и като цяло медийните такива. Индустриалните взаимоотношения са нещо много важно. Ако журналистиката трябва да бъде независима, етична, надежна, така че подкрепа за тези професионални организации ще бъде нещо много важно подкрепата ще бъде нещо много важно. И съвсем специфично, съвсем конкретно може да се реши какво да се подкрепи. Според мен това би трябвало да бъде разследващата журналистика. Тя е изключително важна и за свободата на пресата, на медиите, на журналистиката, така че по наше мнение и от информацията, с която разполагаме, това е един, една слабост и трябва да се окаже подкрепа в това отношение. А, главите, които се използват в хода на преговорите, за да се подобри положението на място, може да бъде и едно проблемно решение. Така че, според мене, трябва да се помисли, според нас предлагаме да се помисли дали и свободата на медиите не трябва да бъде включена към останалите две глави. И тъй като влиянието на Европейския съюз е важно, но има и други важни а, институции, като Съвета на Европа, например, трябва да се помисли за една формална организация, която има стандарти, която има традиции в това отношение. Но това е една доста. Това е един доста суров доклад. Ние сме още в ранен етап, така че приемете нашите коментари като нещо съвсем предварително. Благодаря ви. А сега господин Девид Никълс. Благодаря. Тази сутрин ми беше възложено накратко да представя доклада на комисията и да кажа няколко думи за свободата на медиите в Западните Балкани. Ще се опитам да бъда максимално кратък, като спомена и пете държави. Като цяло, докладът на комисията обхваща най-различни видове нарушения на човешките права но приветствам вниманието, което комисията отделя на глава 23. В своя доклад комисията изпраща едно много ясно послание към потенциалните кандидатки и то е ясно – първо, че те трябва да спазват международното законодателство. Второ, да нямат дискриминация срещу ромите. И трето, да няма дискриминация срещу ЛГБТИ. По отношение на безнаказаността при нарушение на международното законодателство, линията е много твърда и коментара ни по глава 23 го доказва. По отношение на Сърбия безнаказаността на военните представления изобщо не намира своето място в е, обсъждането на човешките права и на този въпрос. И в Гърция е, безнаказаността става дума е, тук за един много по-широк обхват, за нарушение на международното, човече, международното законодателство и извършване на престъпления срещу човечеството. Също така достъп до правосъдие и репарации безнаказаността по отношение на военните престъпления, обект на бъдещо внимание, на бъдещи обсъждания и ще бъде обхванат много по-подробно от доклада за Босна и Херцеговина. малко е постигнато от 2012 година насам и комисията би трябвало много спешно да се занимае с този въпрос. Комисията отбелязва, че са засилени разследванията, наказателното преследване на всякакъв вид насилие, включително и сексуално. И комисията иска адекватна защита на свидетелите и подкрепа за тях. Говори за това, че не се предоставят компенсации на жертвите и за това става дума още от ноември миналата година. По отношение на ромите. Положението на ромите остава много тежко в целия регион и дава все повече основания за тревоги. От последните събития в Гърция виждаме, че и риториката срещу ромите е много ясно изразена в региона. Комисията съвсем ясно показва, че в Македония не се прави достатъчно за ромите. Социалното и економическо включване е по-скоро важно тук, отколкото човешките права. В Босна и Херцеговина от 2011 година се е прието законодателство, политическото включване на ромите на всички нива на обществото е на дневен ред, но няма достатъчно жилища, включително в Албания и Сърбия, които да бъдат предоставени на ромите. И Комисията осъжда задължителното извеждане от домовете, но трябва да бъдат предоставени съответните жилища за тези хора още една зима те ще прекарат в не, те прекараха в неподходящи условия. Няколко думи за ЛГБТИ. Те бяха споменати вече неколкократно в хода на обсъждането. Позицията на комисията по отношение на правата на тези категории хора е повече от ясна. И те са засегнати също в доклада на комисията. Комисията съвсем правилно отбеляза невъзможността на сръбските власти да предоставят право на изява, право на провеждане на гей парад. Тези хора все още са обект на всякакви видове атаки и често пъти се налага да напуснат страната. В Македония през 2012 и тази година Имаше нападения, които бяха подсилени от хомофобските изказвания и на правителството, и в медиите. Същото въжи и в Косово срещу ЛГБТИ и в, Кос... в Косово тази, през март тази година. Властите не разследват такива престъпления и не правят нищо по тях. По отношение свободата на медиите. Както вече беше споменато, свободата на медиите продължава да буди тревоги в целия регион. Журналистите успяват да публикуват в електронните медии, но в печатните медии е много ограничена възможността. Примерно инвеститори, и рекламодатели са по-важни за собственика на вестника и ако журналистът иска да запази работата си, много внимава какво публикува. Така че електронните медии, наказателни ли, наказат, наказания, включително и финансови такива, изключване от парламентарни дебати и липсата на независим синдикат са част от проблемите. В, наскоро при едно скорошно посещение в Македония отново стана дума за правото на свобода на мненията. В новият, при, след, след изборите продължават, в Сърбия продължават насилията на журналисти, Журналистите се изключват от пресконференции, които се провеждат в общините. Е, има интернет сайтове, които са обект на хакери, вероятно с подкрепа на правителството. Водещите, водещите съди и прокурори продължават да водат дела срещу журналистите. Напоследък има обвинения, че се подслушват и следят журналисти. Независимостта на медиите също е обект на а, следене. В Сърбия има нападения на журналисти, които а, не се разследват както трябва. А, остават множество нападения и убийства на журналисти, които са неразкрити. Те се а, точат вече десетилетия. И накрая, освен а, притеснения по отношение на свободата на медиите, има притеснения и по отношение на свободата на словото и на изразяването в медиите и в НПО-тата. Често пъти те са контролирани от държавата. НПО-тата особено подчертават, че Военните престъпления остават ненаказани, престъпленията срещу младсинствата също. Така че трябва да бъдем много по-бдителни по отношение на онези, които защитават човешките права. Благодаря. Благодаря ви за подробното представяне и многото поръки. Давам думата на членовете на комисията. Заповядайте. Господин Борянич. Докладчик за доклада по Албания. Разбира се, това е една от най-важните области, върху които трябва да обърнем внимание, когато оценяваме напредъка на Западните Балкани. Аз съм от региона, така че имам представа, добра представа за медиите и тяхното положение. Разбирам езиците. В региона има на практика три вида медии. На първо място държавните. собственика държавата обикновено те са обект на силно политическо влияние от страна на правителството. Няма значение кое правителство е на власт. Правителствата се сменят, но влиянието се остава същото. Втората група е частни медии. Собственост на гнати или международни групи които обслужват партийни интереси, знаят си клиентелата и знаят как да се държат. И третата една малка група са частни независими медии. Първата категория държавните медии трябва да се превърнат в публична услуга и да бъдат изведени от политиката. Това е един от най-важните факти, които трябва да бъдат подчертани в нашия доклад. Разполагаме с инструменти да оказваме натиск върху тези страни, тъй като те водят преговори за присъединяване с нас. Това трябва да е една от точките, върху които да окажем най-голям натиск. С втората група няма какво толкова да се направи. Те са си частни, борят се за пазарен дял, Просто държавата трябва да ги принуди да спазват правилата на играта. Третата група е най-малката. Срещнах се с представителя на тази група в Албания. Те не разполагат с финансови средства да развиват своята, да разширяват своята дейност. На тях трябва да се оказва помощ по всякакъв начин. Защото именно те са гаранция на за свободата на медиите в бъдеще. Така ли, че медиите са един от най-силните инструменти за демократизация на региона? Те трябва да получават помощ, когато се движат именно в тази посока. Винаги съществува риск. Медиите се опитат да оцеляват, като не спазват критериите вече които губят своята реална роля и не полагат усилия да се постигне напредък в страната. Именно с това трябва да им се окаже подкрепа, не само от държавата, но и от парламента. Господин Качен, докладчик за Сърбия. Важно е да се организират подобни мероприятия в Европейския парламент. Важна също така и вашата делегация до Сърбия в Белград. Важно е, защото понякога в Западните Балкани се смята, че ние докладците сме основните врагове на държавата и на обществото. Те просто трябва да разберат, че правата на човека са важен въпрос. Те са основна европейска ценност и право. За това става дума. Те трябва да разберат, че именно за това става дума. Относно медиите, първо, без разследване, без оповестяване на политическите убийства на журналисти няма да се постигне напредък. Пробив. По този въпрос трябва да сме много убедителни които са от вас, които следят развитието в Белград, значим обществен дебат. Бивш шеф на разузнаването е в а, затвора. Той ще каже ли нещо? Ще дели информация? Водят се преговори за цената, на която ще предостави тази информация. без подобни неща винаги ще има самоцензура по журналистите. Няма да говоря за политическото влияние, но само автоцензурата е основният проблем, който трябва да бъде решен. Аз отговарям за Сърбия, тя е най-голямата страна в района. Ако не се постигне право в това отношение там, не може да очакваме, че останалите ще да последват и ще работят с по-широк е, за, замах е, по преодоляването на тези политически предизвикателства в процеса на преговори и асоцииране в бъдеще. Съгласен съм с повечето от това, което бе казано. Ще започна на първо място с нормативната уредба за медиите и свободата на медиите собствеността на медиите не се оповестява в повечето страни. Ако не знаем кой стои зад дадена медия, кой манипулира обществото, няма отчетност. Проблема за отчетността, отговорността на политиците е основния въпрос. И повярвайте ми, за всичко това стоят политиците. Това е най-важното. Ето защо в Сърбия няма да се отвори глава 23 без нова нормативна уредба. Сърбия го знае това. Те трябва да подготви ново законодателство. Макар, че и ние да знаем, че този процес ще отнеме дълго време. Най-малкото от някъде трябва да се започне с този процес, иначе никога няма да се направят съответните промени. На последно място основният проблем в по-малките държави е размера на пазара или по-точно липсата на пазар. Медиите не могат да оцелеят на економически принцип. Не може да очаквате медиите да се развиват, да работят професионално, например, в Черна гора, при условие, че между тях, между тях че има голяма конкуренция с медиа от Сърбия, Харватска. Без финансова помощ ние просто се самозаблуждаваме. Просто трябва да приемем реалността, да разработим съответните средства, за оказване на помощ на медиите в малките общества, малките економики. За да могат и те да играят своята роля. Без свобода на медиите няма демокрация, няма да има и присъединяване. Може да започнем някои преговори, но не се нуждаем вече от случаи като Турция, където десетилетия наред се опитвахме да изискаме нещо, което не може да се реализира без економическа и финансова помощ. Не искам да са арогантен, но медиите са като малки лилипути и няма ниша за тях. Наша отговорност е да работим по тези проблеми в парламента, а съвета и комисията трябва да разработят съответните инструменти за подпомагане на медиите, така че те да могат да изпълнят своята роля. Благодаря, други колеги. Няма. Последното изказвания, тъй като е малко повече време. Има ли представители на посолството, които искат да вземат думата? 3 минути на човек. Вие сте посланника за Косово. Um, I just wanted to point out few... Благодаря. Аз искам да кажа няколко неща във връзка с Косово и свободата на медиите в Косово, както и по други проблеми, които бяха повдигнати днес. Има една поговорка, която казва, че ако има воля, винаги се намира начин. Косово а, приема въпроса с човешките права изключително сериозно, в това число и свободата на изразяваме. А, нашият наказателен съд се занимава с такива случаи и а, а, води процеси срещу извършено насилие срещу журналисти. А, а, съгласно член 2, ние трябва да имаме отделна телевизия, предаваща на сръбски а, език. В допълнение към това в нашата обществена телевизия се излъчват предавания всеки ден на различни езици, на ромски, турски, ашкали и така нататък. Това са програми от по няколко часа всеки ден. Що се отнася до правата на жените и равенството между половете, правителството а, а, прие законодателство срещу домашното насилие, Агенцията за равенство между половете изготви план за действие за прилагане на резолюцията на ОНЕ. Целта е да се е, е, заздрави позицията на жените в процесите на взимане на решение. Благодаря. Не виждам а, е, а, представител на Сръбското посолство. Благодаря. Госпожо председател, преди да изкажа поздравления за вашето посещение в е, Сърбия, е, бих искал да изразя надеждата, че посещението ви е било добро и вие по положителен начин сте видяли ситуацията макар че винаги има проблеми. Бих искала да добавя малко към информацията по о, трите теми, които се обсъждат днес. Свобода на изразяването, проблемите с медиите е първата от тях. Бих искала да кажа, че Правителството предстои да приеме законодателство за обществените медии. В този закон ще бъдат включени някои основополагащи неща, например тоталното изтегляне на държавата от медиите, а, освен това, закона ще се занимава с темата за поразличността върху собствеността а, на медиите. Този проблем е основополагащ при създаването на модерна медийна пазарна система. В началото на следващата година Предстои да бъдат прияти нови закони за електронните услуги и електронните медии, закони, които засягат обществената телевизия в Сърбия и телевизия Водин. Е, телевизии, които са в много лошо економическо състояние, е, тъй като има проблем с събирането на таксите за телевизия, така че се води дебат е, за това, кой ще бъде най-добрият начин за решаване на този проблем. За момента държавата подкрепя бюджета на тези две телевизии. Това не е най-добрия начин, но то е най-реалистичният за момента. Що се отнася до ромите, миналия път също говорихме по този въпрос, когато бях тук. Така че няма да кажа кой знае колко повече. Знаем, че има проблем с ромите. Прияти са редица мерки, план за действие, стратегия за ромите до 2015 година. Някои от тези мерки включват осигуряване на жилища за ромите, е, избиране на координатори за работа с ромското население, мерки за подобряване на образованието и здравеопазването сред ромите. Що се отнася до групата LGBTI, отново ще кажа, че правителството е готово да работи с активистите от тази мрежа и да организира следващата година Прайд парад, гей парад. И искам да подчертая, че през октомври беше организиран гей фестивал, така че независимо от това, че гей парада не се състоя сега, се организират други дейности. Благодаря и накрая ще дам думата на албанския посланник. Иска ли той да вземе думата? Ще ви помоля ясно да вдигнете ръка, за да ви видя. Заповядайте. Благодаря за това, че ни поканихте на тази важна е, среща и ни позволихте да участваме в е, дебата. Що се отнася до свободата на медиите в Албания, бих могла да кажа, че тази тема се разглежда като изключително важна от всички е, е, е власти. Албанската конституция гарантира свободата на медиите, свободата на изразяването. Добре, че тази тема се дебатира и че комисията е посветила на тази тема важна конференция. В Албания в началото на следващата година ще организираме конференция по темата за медиите с присъствието на комисария Фюле. А, Работи се по приемането на разпоредби за регулиране на електронните медии. Е, е, всичко това е резултат от развитието на технологиите, електронната комуникация и електронните медии. Разбира се, мерки са е, взети за прилагането по-късно на закона, който ще се приеме. Ще се отнася до ромите, могат да ви информирам, че са взети конкретни мерки за настаняване на изселени семейства. Наскоро беше проведена конференция с омбудсмана в Техерана. На тази конференция присъстваха всички министерства, които се занимават с тези проблеми. Предстои да се проведе семинар за приемане на план за действие с ромите в резултат на една конференция, която беше организирана преди две години в Албания. Сега ще дам думата на господин Левкович е, от е, Монтенегро. От Черногора, извинете. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви информирам, че през тази година Черна е, гора с подкрепата на правителството организира два гей парада – Има само един случай, при който представител на една неправителствена организация напусна страната и поиска обежище в Канада, но това е изолиран а, случай. Що се отнася до свободата на изразяване, Министерство на вътрешните работи а, съвместно с друго министерство а, работят върху случаи на сплашване и насилие на журналисти. Нямаме време, вие не сте посланник, но ако искате, е, е, замете думата представителката на Македония. Благодаря. Аз не съм посланник, но бих искала да кажа няколко неща по отношение на темата медии и ЛГБТИ. Въпроси, които се обсъждат тук. Ще бъда кратка. По отношение на медиите, ние приехме закон, който а, забранява обругаването и обидите. Това са а, простъпки, които се криминализират в Македония. В момента има 180 а, случая, по които се води разследване дела по отношение на престъпления, военни престъпления. А, иначе спазването на човешките права се осигурява чрез съдилищата и решенията на съда. Едновременно с това се приемат и нови закони за медиите. Текстовете се подготвят в среда на широко консултиране. Участват всички заинтересовани страни в страната. Повечето от текстовете в момента се хармонизират е, предстои парламентарната процедура и законодателството ще бъде прието на по-късен етап. Е, правителството активно участва в работната е, група, в която се хармонизират мерките срещу които да, си, да осигурят свобода на словото, има различни проблеми, които се повдигат от различните заинтересовани страни. По отношение на ЛГБТИ, правителството не подкрепя никакъв вид насилие, независимо срещу кого е насочено то. Полицията разследва случай на нападения срещу активисти и членове на организации в това отношение. Целта е да бъдат открити извършителите и да бъдат изправени пред правосъдието. А накрая ще дам думата на господин Кестерис, ако обичате да отговорите на някои от критичните бележки на господин Никълс. Благодаря, да, абсолютно ще го направя. Благодаря ви, че ме поканихте и ми дадохте възможност да слушам това много интересно обсъждане за комисията. То е изключително ценно. Да, разбира се, има много информация по много от въпросите, повдигнати от депутатите, от колегите. Нямаме време за всичко това, но аз си оставам на ваше разположение, ако искате да ги обсъдим. По отношение на критиките от колегата Никълс. Нека да обясня. Докладът за постигнатото е един, принадлежи към един интересен жанр. Ние трябва да обхване много и различни въпроси, а, обема е ограничен. Не всички тези проблеми съществуват във всички държави или поне в достатъчно а, подробности. Нека да кажа, за някои въпроси а, има място в други документи. В, а, примерно, преговор, преговорния процес по глави 23 и 24 искаме от държавите, които искат да започнат преговори, да представят планове за действие по тези глави. И изпълнението на тези планове за действие ще бъде едно от условията за преговори по присъединяването и то не само по глава 23. И нека да дам един пример. Ако Черна гора ни представи един план за действие и беше, беше споменато, че насилието срещу журналистите и по-конкретно разследване на инциденти от миналото е много често обект на автоцензура. В Черна гора има план за действие по отношение разследванията на случаи от миналото. И в този план за действие определено се споменава такова, такъв елемент. В моите уводни думи казах, че имаме множество семинари, посветени на политиката за ромите. В повечето случаи се разработват планове за действия, които обаче изискват повече подробности, по-ясно да се предложат решения на проблемите на ромите. С това ще приключа, но оставам на ваше разположение за бъдеще. Благодаря за присъствието и на вас и на всички експерти. Благодаря за проучването, което ни представихте. Сега вече разполагаме с много информация, която да използваме за разработването на политика от тук нататък. Благодаря и на господин Кукан. А сега искам да помоля председателя на делегацията в Ирак, както и експертите по следващото проучване, а, изслушване, извинете, което предстои. I will send uh, this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

So friends, can we come and... Uh... И така, скъпи приятели, моля заемете местата си, за да продължим обсъжданията, а онези от вас, които искат да продължат обсъждането на темата за Западните Балкани, могат да излезат навън и да продължат там. Okay, now I will start. Сега започвам. Мистер Качин, мистер... Господин посланник, бихте ли напуснал залата? Сега преминаваме към следващата точка, обмен на виждания по отношение на християнските и други младсинства в Ирак. както и в миналото, и сега ще го направим съвместно с делегацията и а, за връзки с Ирак. Добре дошъл, господин Стивенсън. Разбирам, че току-що се връщат от 4-дневно посещение в Ирак и с нетърпение очакваме да чуем вашите впечатления. А так, и сега по темата. Преди 2003 година малцинствата, които представляват около 15% от населението на Ирак. И въпреки, че намалява като цяло насилието, малцинствата си остават е, категории от населението, групи от населението, които са а, уязвими и са мишена за насилие възоснова на своите религиозни, етнически, а, религи, етнически происход, а, идеология и а, сексуална ориентация. В момента нямаме точни данни за демографската структура на Ирак. Последните доклади показват, че усилията на правителството са насочени в тази, насо... в тази посока, но те като че ли не успяват да се справят с дискриминацията и други посегателства върху правата на малцинствата и други уязвими групи от населението. Сега ще се занимаем с тези въпроси и с удоволствие давам думата на господин Струан Стивенсън. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на делегацията за отношения с Ирак, която ни покани да участваме и на вашата комисия, която ни покани да участваме тук. Днес мога да говоря след като прекарах 4 дни в Ирак. Ходих в Кюрдистан и имах възможност да разговарям а, с а, висши политици и религиозни водачи. Положението в Ирак въобще се влушава. Вече почти а, се връщаме на положение на, на ситуация, която е подобна на а, периода между 2006 и 2008. Непрекъснато, почти ежедневно а, има атентати с взривяване на автомобили, а, има убийства, отвличания и, за съжаление, дискриминацията срещу малцинствата продължава да набира скорост. Сега, като че ли Нури Алмалък е министър-председателя, който налага мерките, налага повече репресии, повече На гласа. нагласа Нагласи срещу сунитите и а, има сериозни опасения, че Ирак ще се превърне в една провалена държава. А, сравнението с Кюрдистан е а, а, се налага от само себе си. На практика Кърдистан, който е съседна държава на Ирак, е затворила границата си, за да се предотврати проникването на терористи. Това продължава вече от 6 години. За съжаление обаче, когато се отвориха границите с Сирия, за да бъдат прияти бежанците, най-вече сирийски кюрди, които бягат от войната през август, Алкайда използва тази възможност, за да проникне в, а, сред бежанците и през септември бяха убити 6 души. Това беше първият терористичен удар от 6 години насам и, бран... и границата отново беше затворена. Но кризата с бежанците в Кюрдистан е такава, че преди две години, когато отидох там, ми казаха, че а, християни, бежанци от Ирак и представители на различни други а, мълцинства и религиозни а, групи а, са тежко бреме за Кюрдистан, където се опитват да се възстановят от геноцида, в хода на който бяха избити 180 хиляди души. И сега изведнъж десетки хиляди бежанци идват в региона и е много трудно да се поемат и те. Освен тези 5 хиляди сирийци, които пристигат вследствие на сирийския конфликт, на конфликта в Сирия. Създават се лагери за бежанци. Червеният в района Хабат има два големи лагера за по 25 000 бежанци, организиран от Върховния комисариат за бежанците към ОНЕ. Те са а, там от август. Сега се предоставят палатки, които се електрифицират, предоставят се а, храна и вода, а, деца се раждат там. И това са общности, които са много динамични. А, и действително човек се трогва, като вижда как цялата кюртска общност е мобилизирана, за да подпомогне тези хора, които в момента са в нужда. Но е необходима повече финансова подкрепа, нещо, което се повтаря непрекъснато. Парите, които ние от Европейската комисия изпращаме в Багдад, не стигат до а, бежанците в Кюрдистан. 20% от а, тюркските бежанци се намират именно там. Нуриан Малък, Алмалаки получава много средства от Запада, но нито стотинка не стига до бежанците в Кюрдистан. Казаха ми, моля ви, изпратете ни някакви дарения, било по линия на Оксфам, било по, някоя, по линия на някоя друга неправителствена организация, било по линия на организацията Спасете децата. Изпратете ни помощта тук. Не я изпращайте до кюртското а, кюрдските власти, защото така само се добавят допълнителни нива от бюрокрация. А ние спешно се нуждаем от храна, от печки, от котлони, имаме нужда от помощ. Няма смисъл да изпращате помощ в Багдад. Тя няма да стигне до лагерите за бежанци. Аз имах честа да говоря пред една голяма конференция Приятели на Бетала. Това беше миналия, миналата събота. Организирано от християнските общности на Сирия. Те са изправени пред множество проблеми, свързани с демографските промени. Тези християнски общности бяха милиони и половина. Това е една от най-старите християнски общности в света от преди 2000 години. Те говорят сирийския, арамейски език, езика, който е говорил Исус Христос. А сега са останали около 300 000 християни, както разбирам, в Ирак. След десетина години, за десетина години това християнско мълцинство намаля 10 пъти. Така че сега то е изправено пред изчезване. Това е една от най-старите християнски общности в света. Резултата от дългогодишна дискриминация и действия, които се предприемат и в други райони на Ирак. Същото въжи и за 2 милиона и половина туркмени в Ирак. Те, са резултат, те страдат от дискриминация, от това, че са откраднати домовете и земята им и в резултат на това се сме свидетели на демографски промени и урбанизация. Същото въжи и за юситите. 500 хиляди, една от, най-стар, една от най-старите общности в Ирак и Месопотамия. Те Тяхната религия е свързана с зороатист, зороатизма и непрекъснато са обект на нападения и на дискриминация. Същото въжи за шабаките, около 200 хиляди, които живеят, живееха в а, м, хармония с християнската общност, но шабаките бяха изгонени от селата, от домовете си, те бяха бомбардирани и бяха приети в последствие от християни в техните домове и на тяхната земя. Всички тези мълцинства имат проблеми, но има и черни, чернокожи иракчани, които са наследници на робите – които са а, съществували в Ирак. Те живеят най-вече в Южен Ирак а, и това са около 2 милиона души без документи, без граждански права и отчаиващо бедни. Дискриминацията срещу тях е ужасяваща. Те нямат паспорти, нямат кръщелни свидетелства. И ако това е лошо, имаше 100 000 евреи в Ирак, а днес има 10, не 10 000, 10 души евреи, останали в е, района. Така че е, говорихме за ромите и ромските общности в Европа, но има 60 000 роми в Ирак, които в най-прекия смисъл на думата е, са презрени от всички останали общности. Така че е, това е една моментна снимка. Е, един поглед върху проблемите на етническите мълцинства. Те е, са обект на една на едно постепенно етническо прочистване. Някои от тях търсят убежище в Кюрдистан, където по исторически е, причини, въпреки своите собствени страдания, помагат на тези хора, защото те гледат на тях като свои брати и сестри. Но а, трябва да а, им бъде помогнато, ако продължават а, да предоставят убежище на такива хора. Така че а, наистина помощта е необходима сега. Благодаря ви за възможността да го кажа. In... Виждаме по телевизията какво случва в Ирак. Както казахте, съществува риск да има липса на държавност там. В сферите на политическата си дейност трябва да поставим голям акцент върху Ирак. Предам думата на експертите. Искам да приветствам с добре дошъл министъра Киоке от Иракското посолство. Тук е генералният секретар на УМКО, господин Пусташи, който ще наде актуална информация за правата на младсенствата и положението на етническите младсенства в Ирак. Благодаря. Първо искам да благодаря на делегацията за връзка с Ирак и подкомисията за правата на човека че ни покаже още веднъж да предоставя актуална информация за правата на човека и младсинствата в Ирак. Бях помолен да обърна специално внимание на положението на тюркмените в Ирак. Положението е тежко и се, има нужда от помощ. Тюркмените са трета най-голяма общност в Ирак. Около 3 милиона души. Те са различени в Северен Ирак, и в автономния кюрски регион. Най-много са сручени в Киркук, провинция Киркук, като е тяхната столица. Иракските тюркмени, заедно с другите уязвими етически общности, са изложени на риск. На риск са изложени традициите им и собствеността им. Те са обект на насилие, за основа на етническа основа. Липсва институционална помощ и защита на различните нива на държавно управление, поради което много младсинствени групи напускат спешно Ирак. Това е форма на етническо прочистване. Според Конституцията от 2005 година се определя добра рамка за защита на младсинствата. Включително се много националния компонент на страната. но липсват нормативни актове и инфраструктура за прилагането на тези разпоредби. Тюркмените са изправени пред несигурност, дори след влизане на в сила на Конституцията. Има терористични атентати, самоубийствени атентати, отвличания – които са често срещани явления, обект на които са тюркмени. За последните три години относно убийствата 84 убити, 40 <clears throat> отвлечени, 328 убити, 1700 ранени при експлозии. В началото на ноември 2013 година имаше експлозия при, при която загинаха няколко души в Киркук. Джаси Мухат Ферейш също бе убит след като бе отвлечен за 24 часа. 17 ноември три самоубийствени атентата в Туз Курмато. 24 ноември трима убити, 20 ранени при атентат с кола бомба. Защитата 12 души убити и над 35 ранени при самоубийствен атентат в Джамия. Отново в района на Тускормато. Физическата сигурност не е единствения проблем за тюркмените. Също липсата на економическа сигурност, която ги принуждава да напускат земята си. Конфискацията на земята бе една от основните на основните средства на политиката за асимилиране. 370 милиона квадратни метра са конфискувани. 80 на 100 от тях са само са били собственост на тюркмени. Много малко земя е реституирана. Много малко тюркмени са били обещетени за конфискуваната им земя. Над 40 000 жалби са подадени в поземлената комисия в Киркук. Много малък процес от тях са разрешени вече. През ноември 2013 администрацията на провинция Киркук с силите за сигурност използват насилствени мерки срещу тюркмени протестиращи срещу иземането на земеделска земя. Иранското правителство незаконно конфискува над 000. голям брой собственост. През 2011 година, при предишно изследване, изслушване, се оказа, че няма мерки за насочени към сигурността на тюркмените. Ще повторя това, което казах преди две години. Положението изобщо не се подобрява за тюркмените. Независимо от резолюцията на Европейския парламент 14 март 2013 и 10 октомври 2013 за тежкото положение на тюркмените, като се изразява сериозна загриженост за насилието срещу тюркмените и се призовават арабските органи да подобрят сигурността и да се борят с тероризма. Трябва да се отбележи, че споразумението за партньорство и сътрудничество с Ирак, подписано през 2012 година, дава основа за законодателство и сътрудничество. Независимо от изказването на госпожа Ашлен 18 юни, с което се заклемиха атаките, атентати в Ирак, положението си остава същото. подписано споразумение на стоеност 4 милиона евро, от които ще се спуснат на Ирак, за да създаде енергиен център. Защо не се тези пари да се използват помощ за Ирак, да се разработят законодателни разпоредби, от които има толкова голяма нужда? Също така се призовават правителствата да се сътрудничат с иракските, власти, за да се подадат под отговорност извършителите на атентати. Това е стъпка за решаване на конфликта, но има нужда от още много мерки. Конфликта между религиозните групи в Ирак влушават политическата система, която се основава на етническо и религиозно разделение. Това е рецепта за бедствие – в една страна със смесено религиозно и етническо население. Трябва да се осигурят правата на етническите младсинства, религиозните общности. Това е единственото решение за тюркмените и другите етнически младсинства в Ирак. Международните задължения и мерки трябва да бъдат предприяти, за да се осигури мирно съжителство. Това, което превръща Ирак в уникално място в Близкия изток, да не бъде загубено. Благодаря. Сега давам думата на Актекан Архи Дякон Юкана от Асирийската църква. 10 минути. Uh, good morning, and gentlemen. Добро утро. Благодаря, че организирате това изслушване. Благодаря, че ме поканихте да говоря. Аз ще говоря тук не в качеството си на проповедник в църквата, понеже в църквата имаме много време и можем да изнасяме дълги речи. Аз сега ще се опитам да спазя отделеното ми време. Няма да правя дълго въведение за християнската църква в Ирак, защото няма време. Наясно съм, че много от вас не знаят за християнството и християнската църква. А, а, от вас за това ще се опитам за две минути да ви обясня, за да ви обясня кои са иракските християни, какви са техните църкви, какъв е техния а, статут в а, Ирак. Говорейки за християните в Ирак, Говорим не само за една религиозна общност, изповядваща християнството, благодарение на мисионери, донесли християнството. Говоря за местно население, за асирийци, които са наследници на иракски месопотамци. наследници на апостолическата църква в а, Средния изток. Техния език е асирийски, арамейски. Това е техния майчен език. Това е така да се каже езика, на който е говорил Исус. Имаме наша традиция, наша култура. Ние не сме просто религиозна общност, а сме етническа а, общност. Ние сме обаче е, мълцинство, тъй като не сме много на брой в Ирак, както по отношение на религията, така и като етническо мълцинство. Е, иракската църква представлява мозайка от различни църкви. Е, основна роля играе апостолическата църква. Тук има и православни църкви, сирийски православни, армейски православни църкви. Uh, е, Armenian Сирийски католици, Сирийска католическа църква имаме и източните църкви. част от които съм аз, това всъщност е най-старата църква в Ирак. В южната част на Ирак е представена протестантската църква. Ето къде живеят в момента християните в Ирак. Няма да говоря за това къде исторически са живели, защото историята ни е повече от хиляда годишна. В продължение на тези хиляда години Ирак се преструктурира, няма да навлизам в подробности, но за момента а, а, Ирак се състои от 18 а, административни а, области. А, ние, християните, живеем само в 7 от тях. А, това са три области в Кюрдистан, в живеем в 7 от общо 18 административни а, а, района. Само в три от тези седем административни е, района е, имаме хора и земя. В имаме хора в Басра, но нямаме земя, нямаме християнски селища в Басра. Няколко хиляди са останали в Багдад. Бяха 5 милиона, станали са няколко, няколко стотин семейства в Сюлеймания. Говорейки за демографията на християните в Ирак, трябва да кажем, че християните живеят на наистина много малко места в ограничен брой селища. Ето това е, е картината, демографската картина на християните в Ирак. Това е една по-деталирана картина на равнината Нинева. А... Там сме а, религиозно, културно и етническо о, о, мълцинство. Три от трите ни мълцинства са а, представени там. А, на тази карта а, са показани различните селища, в които живеят християните, шабаките и изидите. намаляването на а, броя на християните в а, Ирак е, не е нещо, което се случва от 2003 година е, насам, макар че след 2003 година то е по-интензивно. Е, това е процес, който тече от Втората световна война а, насам, или по-точно казано, от 1957 а, а, година виждаме, че от тогава насам броя намалява, приръста е отрицателен от 2002 година насам. Не искам само да ви съобщя този факт. Факта, че християните в Ирак намаляват, това е ясно. Мисля, че не трябва да разказваме за това събитие, а трябва да действаме. Преди а, 50 години в Ирак имаше еврейска общност, както вече се каза. А, през 1941 година започна програмата Ферхут в Ирак а, а, за а, унищожаване на еврейското а, население. евреите започват да крият своята идентичност, приемат арабски и ислямски имена. има известна личност, евреин, който приема името Халит, за да се скрие като еврей. Само няколко а, евреи са останали в а, Ирак. Много хора, много мои немски приятели, много европейци питат, отче, какво мислиш за бъдещето на Ирак? И аз им отговарям следното. Ирак е благословена а, държава, имаме а, страхотни економически ресурси, чудесни човешки а, ресурси и в крайна сметка ще бъдем добър модел за държава. А, но съм за, загрижен. Е, е, загрижен съм за това, че когато е, Ирак се превърне в този модел, за който говоря, в Ирак няма да са останали християни, защото ние сме безпомощни и следователно сме загрижени за нашето бъдеще. Вие европейските държави е, би трябвало да възприемете сериозно нашите е, опасения, да, да ги възприемете като предизвикателство за вас а, и би трябвало да се опитате да, да ни убедите, че е, има бъдеще за Ирак, включващо е, иракските християни, и иракските бълцинства. Ще се върна сега към а, демографското намаляване на християните в а, е, Ирак. Ясно е, че броя намалява. Във всяка една статистика може да видите какъв е бил броя, с колко процента сме намалели, но нещата имат една по-голяма дълбочина Е, преди 50 години християните бяха 3%, но присъствието на християните в здравеопазването, в образованието, в социалната сфера, в медиите, в економиката на Ирак е, беше много по-голямо от тези 3%. Тоест не става дума за простото намаляване на броя на а, населението, става дума за изчезването на присъствието на християните и намаляването на християнските дейности в а, Ирак. Преди а, 50 години християнският начин на живот се възприемаше като добър модел за иракчаните. В момента християнския начин на живот се възприема като лош модел, дори като заплаха за иракската идентичност. Това е в крайна сметка резултата от целият този процес. Когато говорим за Ирак, е, е, вярно е, че има една едина държава с един флаг, правителство и така нататък. На практика трябва да говорим за две държави е, Ирак. Една държава разделена на две. Иракски Кюрдистан и останалата част от Ирак. В частта, контролирана от иракското правителство, християните и останалите мълцинства страдат. Ирак се превърне в хри... мюсулманска, ислямска държава, която има конституция, дискриминираща хората на религиозна основа. Веднъж говорих с шиитска делегация, само една минута ли ми остава? Добре, ще кажа тогава само. Още веднъж, че не е време да си разказваме за това, което се случва, време е да действаме. Според мен, европейските държави могат да играят положителна роля. Ще спомена няколко неща, например, да създадат комисия на европейско равнище за мониторинг на отношението към младсинствата и религиозната свобода в Средния изток. европейските държави могат да вземат предвид този мониторингов доклад, когато определят своите политики. Знам, че економическите интереси водят политиката. Не, не, не, не, не искам човешките права да бъдат водещи при определене на а, а, политиката. Единственото, което искам е да не си затваряте очите пред това, което става с младсинствата и а, свободата на религиозните изповедания може да ни подкрепите да изградим гражданска държава. Държава базирана на, на, на, на гражданството. Не, не, не искам да имам квоти, искам в парламента, искам да имаме само държава, изградена възоснова на гражданство. Тоест да имам в момента а, Ирак е държава изградена на религиозна основа, която дискриминира своите а, младсинства. А, разбирам, че не съм в църква, е, че говоря в парламента и спирам. Благодаря ви. Много интересно беше това, което ни разказахте. Но нали разбирате, че имаме ограничения във времето. Имаме още 12 минути. Ако съгласни преводачите още 5 минути допълнително, но иначе можем да продължим да общуваме само на английски. А сега господин Камелс, представител на Организацията за човешки права на асирийците. Моля, използвайте микрофона.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 وقد حضر المؤتمر أكثر من 850 повече от 850 души присъстваха на тая конференция. Беше също така много важно, че господин Стивенсън също присъства от Имаше представители на иракското правителство и от кюрдското правителство. Бяха на конференцията присъстваха и представители на кюрдската и иракската политическа група от иракския парламент, наред с многобройни организации от гражданското общество и ООН. В края на тази конференция бяха прияти препоръки но преди да се спра на препоръките, бих искал да кажа, че а, а, иракчаните християни и младсинствата в а, Ирак а, са подложени на много силни, да не кажем катастрофални нападения. Ако ситуацията а, се задържи такава каквато е, бихме могли а, е, да говорим за а, е, една държава без християнски мълцинства. Е, районите, в които живеят а, християните, претърпяват големи демографски промени, тези промени се движат както от вътрешни, така и от външни е, агенти. Иран и Саудитска Арабия подкрепят отвън този процес е, и отделят много пари е, за поддържане на процесите. Тези две държави с всички средства и по всички начини е, се опитват а, да поддържат този според тях а, а, законен процес. Те се опитват да изкупуват а, земята и недвижимата собственост на християните без оглед на цената. Освен това, иракското правителство не прави абсолютно нищо, не полага абсолютно никакви усилия, за да подкрепи християните, така че те да продължат да живеят в своята родина по своите родни места. А, забелязва се, че инфраструктурата е изцяло занемарена, изобщо не се поддържа. Безработицата сред християните твърде бързо се увеличава. А, освен това, а, се наблюдава, че а, е, а, е, сигурността е много неустойчива, много лабилна. не се полагат грижи за селското стопанство и за селските стопани. Няма никаква надежда за бъдещето на а, децата на християните. Те нямат никакъв шанс а, да а, получат някакво назначение на обществена длъжност. Всичко това води до там, че християните на практика са принудени да емигрират, защото нямат друга възможност. християните действително принудително емигрират. Има документи, които доказват това. например, имам документи за земя, която в миналото е принадлежала на християните. Тази земя просто им е отнета, а бившите собственици не са получили никакво а, обещетение. Земята им е отнета без, а, без, тяхно, без тяхно съгласие. А, а, в резултат на а, произволни решения по време на. А, бившия режим. Новия режим след 2003 година а, а, дори влуши положението и направи нещо много по-лошо от а, а, Садам Хюсин до 2003 година. В някои региони ние се превърнахме в мълцество, въпреки че тези райони, исторически погледнато, са християнски регион. Например, региона близо до Батула. До 1980 година в района на Батула живееха почти 100% християни. В момента сме останали по-малко от 40% в този регион. Навсякъде а, а, бият на очи построените джами. А, бие научи, че тези джами се изграждат не в селищата населени от мусулмани, в християнските е, е, селища. Ние не търсим спор, не търсим е, конфликт. Ние смятаме, че шабатите са жертви на... Шабаките, извинявайте, са жертви на а, стария режим. Но факта, е, че иракското правителство на местата, на които живеят шабаките, на местата, на които се намират християнските селища, преднамерено се, е, е не се полагат грижи. На тези места живеят обикновени хора а, и, и тези райони се изкупуват с средствата, които текат към Иран от а, съседните а, държави. Конференцията, на която присъствах, излезе с препоръки – а именно следните. Първо да е, бъде е, спряно демографското развитие, което се е, наблюдава в тези райони. Член 23 от Иракската конституция трябва да бъде приложен. Член 23 забранява тази демографска промяна. В заключение, бих искал още веднъж да поздравя господин Стивенсън за това, че беше на конференцията. Той беше голяма подкрепа на християните, защото те разбраха, защото ние разбрахме, че не сме сами. И се надяваме, че Европейския парламент ще покаже присъствие, ще покаже интерес към проблема на християните в Ирак. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Сузо. Има много желаящи да вземат думата, но не мога да я дам на всички. Господин Казак, разбрах, че вие сте подали въпрос към а, службата за външни отношения, но Както разбирам, такова, такъв отговор не може да ви бъде даден в краткото време, с което разполагаме. А, в противен случай можете да го получите или писменно, или евентуално утре, ако сте тук а, от а, службата за външни отношения, госп, госпожа, поправя се оратора, госпожа Цибър и Каролина Хансен от а, а, главна дирекция ЕФКО. А, кой може накратко да отговори, да вземе думата и да отговори накратко? Освен това, нека да ви напомня, че господин Стивенсън повдигна проблема за сирийските бежанци в района на кюрдския, в районите населени с кюрди, не получават средства от Багдад. Благодаря, госпожо председател. Ще отговоря бързо на господин Стивенсън молбата за помощ за района Кюрдистан. Е, трябва да ви уверя, че ние съвсем отблизо следим е, събитията там. Има много молби за хуманитарна помощ. Както знаете, тя се предоставя от а, комисията, а не от службата за външни отношения. Така че до сега вече 6,9 милиона евро са предоставени под вид на помощ, най-вече за кюртските райони. И нека да кажа, че доколкото знаем, средствата се предоставят на ООН и на други организации, които а, имат структури на място. Така че решението за допълнителни средства за задоволяване на спешните нужди, за задоволяване на това, което е свързано с посрещането на зимата, също предстои. Но, както разбирам, средствата се предоставят направо на ОНЕ, на УНИЦЕФ, на Върховния комисариат за беженците и така нататък. А сега, ако може да се върнем на въпроса, поставен от господин Казак. Искам да подчертая три неща и то съвсем набързо, защото нямаме време. Следим тази тема за мълцинствата в Европейския парламент също в политическия диалог обръщаме внимание и въпросите свързани с мълцинствата, правата на мълцинствата са свързани с човешките права и европейската политика в това отношение. Затова а, въпросите, свързани с младсинствата, са в центъра на нашата политика и на подкрепата, която оказваме. По отношение а, на младсинствата, споразумението за сътрудничество включва и тази тема. Имаме първия подкомитет по човешките права. Преди няколко седмици в Багдад се, се състоя такова заседание и ви уверявам, че въпроса за младсинствата отново беше на много видно място в дневния ред. Обсъждахме го с иракските власти, както го обсъждаме при всички възможни случаи. Що се отнася до подкрепата, ние също следим да се оказва подкрепа на мълцинствата, на туркмените. За ваша информация предоставяме подкрепа на Комисията за младсинствата и човешките права, която в момента разработва, както знаем, законодателство. И обръщаме внимание особено на районите, които вие споменахте, районите в северния част на страната. Имаме множество проекти, и половината от проектите ни са насочени към а, уязвимите групи. А, накрая ще кажа, че тази година имаме а, подкрепа, която е специално насочена към гражданското общество, към неправителствените организации и посветена точно на проблемите с младсинствата. Благодаря. А, сега господин Кукан а, също е, и господин Тенант е, са поискали думата, ще ви помоля да говорите на английски, защото от един момент нататъка няма да имаме превод. Господин Казак. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички уважавани оратори от Ирак за интересните изложения, които доказаха колко трагично е положението на всички а, уязвими групи, етническите и религиозни малцинства. Ние в Европейския парламент естествено се опитваме да включим в дневния ред а, тези въпроси. Правим го в нашата комисия, в пленарна зала беше приета резолюция и а, особено на а, общността в Тюрк, на тюркменската общност, която е една от най-уязвимите в Ирак. Така че, нека да почета още веднъж, че положението на тюркмените в Ирак е може би най-тежкото. Ежедневно там има насилие, отвличания, изтезания, взривове, има толкова много трагедии, е, жертви сред цивилното население. Така че смятам, че Европейския съюз и по-конкретно е, службата за външни отношения към комисията трябва да е, действа много по-решително. Трябва да се предложи конкретен план за действие, за да се решат тези въпроси съвместно с иракското правителство тъй като става въпрос за хуманитарна катастрофа, според мене. А обстоятелството, че нищо не се променя през годините, доказва, че в Ирак няма реално намерение да се промени каквото и да е това отношение. Така че ще продължа да изисквам от комисията да постигне нещо конкретно и да се ангажира по-дълбоко, по-задълбочено в този диалог с иракските власти, за да бъдат решени проблемите на младсинствата в Ирак. Така че, госпожо председател, ще продължа да следа развитието на тези въпроси, както и нашата комисия по човешки права би трябвало да направи необходимото, за да постигнем поне малко напредък. Благодаря, господин Казак. Uh, Аз работя за една благотворителна организация Спасявайте асирийците. В миналото полагах опити това отношение писах на комисаря, на Яна Ибашкова писах като посланник на ОНЕ в Багдад. Целта ми бе да се осигури финансиране на някои проекти, да се стабилизира християнските общности. Но въпреки това никакъв успех. Нямаше официален отговор на моята писма на Яна, което е доста изненадващо. Току-що идвам от едно заседание